Uh, Добър ден на всички. Моля, заемете местата си. Двама от докладчиците са тук. Не знам господин Босой дали е, е пристигнал вече. Надявам се всеки момент да е тук. Моля ви за внимание. Uh, so very warm welcome to най-сърдечно приветствам с добре дошли всички е, присъстващи на днешното заседание. Както знаете, предстои ни работа и сутринта, и след обед. Сутринта ще обсъждаме изключително важния проект Акт за единния пазар и както мнозина знаят, парламентарната комисия взе решение поради голямото значение на тази политическа инициатива с участието на многобройни комисии ще представим три доклада по всяка от главите на акта за единния пазар. Е, както казах, двама от докладчиците са вече тук. Очаквам всеки момент и третия. Докладчиците е, взаимодействаха много активно, защото това е проект съгласуван с координаторите на политическите групи и парламентарната комисия, така че да се получи категорично положителен резултат. Поканихме и други комисии да изпратят свои представители на днешното заседание, особено тези, които са заинтересовани от тематиката. Председателя на Комисията по транспорта, господин Брайан Симпсън, мой приятел и колега е тук и аз ще му дам възможност да се изкаже по темата. Но преди това няколко съобщения и формалности още в самото начало трябваше да започна с протокол от предишното заседание, да приемем, че е, няма възражения към него. Искам да ви припомня, че може да се следи в интернет нашето заседание, както и повечето. И поради това ви напомням да използвате микрофоните пред вас или от лявата ви страна, в зависимост от е, начина по който сте седнали. Добре дошли на всички, които ни гледат и слушат в интернет. И накрая да приключа с формалностите. В материалите, с които разполагате, имате е, два комплекта протоколи от ноемврийските заседания. Ако не възразявате към съдържанието е, на е, тези материали, те са приети. Виждам, че госпожа Стайли иска думата. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Не знам дали има достатъчно време за гласуване след обед, защото ще гласуваме директивата за правата на потребителите. Дали е, ще ни стигне времето? Моля да разясните. Да. Помислихме по този въпрос, когато определяхме време за гласуването. Мисля, че докладчика и докладчиците в Сянка си свършиха чудесно работата с компромисните предложения. Ако е необходимо, ще продължим гласуването, макар и без превод, защото до предвиденият край на заседанието има 7 пълни часа работа за преводачите и те няма да могат да продължат след е, предвидения час за приключване на заседанието, но все пак се надявам, че със съдействието на докладчика и докладчиците в сянка ще успеем да си свършим работата на време. Моля, не забравяйте да носите картите си за е, гласуване, е, да следите сигналите и това ще ускори гласуването. Благодаря ви, че ми дадохте възможност да направя това съобщение за следобедното ни заседание. Също така имаме и 45 ценни минути в началото на следобедното заседание. Размяна на мнения с комисаря по иновациите и научните изследвания. Тази тема става много важна за нас, особено в контекста на обществените поръчки. Тук се прояви голямо воодушевление в парламентарната комисия. Европейската комисия миналата седмица публикува зелената книга по темата и ние поискахме да направим доклад по собствена инициатива незабавно. Ако бъде прият доклада, както се планира след обед, то тогава веднага ще подам заявлението за да се съгласува процедурата и веднага да започнем работа по доклада по собствена инициатива. Предлагам сега да преминем към обсъждане на докладите. Първо ще дам думата на тримата докладчици за да изложат своята позиция. И ако Брайан Симпсън е, е съгласен, е, нека той да бъде първия оратор, защото зная колко е заед като председател на комисията. Той ще има възможност е, да изложи позицията си след докладчиците и ще има възможност за докладчиците в сянка по трите доклада или от други комисии също да се изкажат. Това е първия кръг на обсъжданията. Имаме достатъчно време да го направим и се надяваме да го използваме пълноценно. Сега искам да дам думата на докладчика по темата управление, съответния раздел на акта за единия пазар, госпожа Калниете. Благодаря, господин председател. Господин председател, уважаеми колеги, е, ние приключихме работата по текста на доклада за управлението и партньорството и бихме искали да благодарим на всички ви, колеги, особено на докладчиците в Сянка за споделените идеи. Трябва да кажа, че е, получих отзиви от всички политически групи. Особено бих искала да упомена помощта, която ни оказа секретарята и особено господин Конгла, както и а, Тереза Депинто Резенде, а, която е съветник от НП. Опитахме се да вземем предвид всички мнения, но, но предвид а, у, ограничения обем, а именно не повече от 6000 знака, с който можехме да разполагаме, естествено не успяхме да отразим всичко. Уверявам ви обаче, че докладът ще може да се разшири в последствие чрез вашите изменения и допълнения. Някои от нещата, които не попаднаха в основната част на доклада, се разглеждат в моите мотиви, придружаващи, към, придружаващи доклада, в това число Солвит, форума за единия пазар и, и аз чрез своите изменения предлагам те е, да е, бъдат поместени като част от доклад. Няколко думи за структурата на доклада. Бих искал да благодаря на Кристиан Босой и Корейра де Кампо за отличното взаимодействие, за партньорските отношения, които имахме в хода на работата. И всички ние, тримата, приехме да предложим една и съща структура за всички доклади. Всички три доклада. А именно встъпление, след това втора част оценка на законодателните предложения на комисията по акта за единния пазар, следва глава за управлението и партньорството и някои други и вече в заключение трета част главни приоритети за по-нататъчно действие, съответно областта, в която работи всеки един от докладчиците. И, и за да бъдат наистина приоритети тези приоритети, би следвало е, е, да сведем броя им до не повече от 5, не, в крайен случай 7 на доклад. Няколко думи за съдържанието на доклада, за който отговарям аз е, управление и партньорство. Ние подкрепяме повечето от предложенията на комисията и доразвиваме някои от тях. Кои са най-важните предизвикателства? Първо, по-силно политическо лидерство а, ние смятаме, че е необходимо да се повиши обществената осведоменост за единия пазар, поради което и подчертавам че е, е необходимо засилване на економическото управление е, на общоевропейско равнище, изпълнение на стратегията 2020 и подновяване на усилията за изграждането или до изграждането на единен пазар, като всички тези направления са еднакво важни за е, економическото оживление в Европа държавите членки следва да, да се приобщят всяка от тях към усилията за подновяване на работата по единия пазар. Съветът би трябвало да получи е, мандат за координиране е, и управление на е, и упражняване на надзор върху тези усилия и при това е, всяка пролетна сесия на Европейския съвет, всяко пролетно заседание на, на Европейския съвет би следвало да бъде посветено на оценка на постигнатото в това отношение. Призваваме също така за засилване ролята на националните парламенти в контекста на новите законодателни актове, които следват от Лисабонския договор. Що се отнася за по правилното изпълнение на, на всички тези норми на практика. В нашето предложение ние призоваваме комисията да бъде по-активна, упражнявайки вече съществуващите правомощия, с които тя разполага за е, въвеждане или привеждане в изпълнение на законодателството за единния пазар. Също така комисията е, да дава отпор на, на всеки опит за вмешателство и веднага да започне процедури по нарушение на договорите в случай на неизпълнение от страна на държавите членки. Призоваваме е, комисията да направи необходимото за намаляване на дефицита по транспониране на директивите за единия пазар на 0,5%, в това число случаите на неправилно транспониране до 2012 година. Комисията би следвало също така да определи е, примерен срок от не повече от 12 месеца за обработка на процедурите по по нарушение на договорите от е, е започването на преписката до изпращането и в съвета на европейските общности. Що се отнася до по-доброто нормотворчество или регулиране, ние смятаме, че по-широката употреба на регламенти вместо на директиви ще подобри нормативната среда и ще намали разходите по транспониране на европейското законодателство. Призоваваме също така държавите членки да представят корелационни таблици за всички директиви за единия пазар и да ги публикуват, да, да ги направят обществено достояние. Що се отнася до механизмите на координация и, и решаване на проблеми? Предлагаме комисията и държавите членки да координират и когато е целесообразно, да оптимизират множеството единни източници на информация и съдействие за решаване на проблеми. Призоваваме държавите членки да разработят е, единни пунктове за контакт по директивата за услугите, като наистина комплексни бюра, така нареченото едно гише, за обслужване на гражданите по всички аспекти, свързани с тази директива. И накрая наблюдение, е, контрол и оценка. Подчертаваме, че общата оценка на резултатите, съгласно директивата за услугите, е един новаторски начин да се решите на партньорския натиск за повишаване на качеството на транспонирането. И това, този опит би трябвало да се разпространи и в други нормативни области, в това число, е, що се отнася до свободното движение на стоки. По-нататъчният график на работата. Крайен срок за изменение и допълнение по доклада 7 февруари. Възнамеряваме да обсъдим възможни компромисни изменения и допълнения с докладчиците в Сенка и всички членове на Европейския парламент на 14 февруари и 17 февруари в Страсбург, на, на следващата Страсбургска сесия, след което отново тримата докладчици да, да се съберем и да обсъдим нещата също на 17 февруари. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Каниети. Е, сега давам думата на професор Корея де Кампус да представи своята част. Давам думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка за работата по доклада, както и на другите докладчици, с които сътрудничихме. На една поредица от срещи, както и специално на госпожа Каниете. доста време беше необходимо да се съберат и съставят всички предложения. Акта за единния пазар цели един високо конкурентен единен пазар. 19 са предложенията по социалното измерение на единния пазар. През 2010 година беше е, възприят един комплексен подход към новото начало на единния пазар. Индустриалната, енергийната, транспортната, инфраструктурната политика в Европейския съюз. Имаме съобщението по стратегията Европа 2020 година, макар и целите е, да не са формулирани достатъчно ясно и еднозначно, Казано е, че е, трябва да се повиши конкурентоспособността на европейската економика, да се създадат нови работни места, да се овластят потребителите. Отчитат се проблемите, с които се сблъскват е, гражданите и потребителите на е, европейския пазар и това обяснява известната умора от пазара, която се наблюдава в Европейския съюз и очевидно това положение трябва да се промени. Необходима ни е хоризонтална социална клауза във всички нормативни актове в изпълнение на член 9 от договора за функционирането на Европейския съюз и хартата за основните права, защото там се подчертава, че трудовите и социалните права на гражданите трябва да бъдат зачитани във всички нормативни актове. Призоваваме е, комисията да прави оценка на социалното въздействие на акта за единния пазар и всички свързани е, актове. Много важна е правната сигурност – като имаме предвид, че договора от Лисабон дава новите правни основания за акта за единния пазар и в никакъв случай не бива да се пренебрегва социалното измерение, включително и в обществените поръчки, в трудовите договори и така нататък. Трябва да се откроят някои приоритети сред 19-те предложения за социалното измерение, свободното движение на стоки, социалните права и социалната политика. Необходимо е гражданите на Европа да почувстват резултатите. А това ще се получи чрез постигане на приоритетните цели, формулирани ясно и разбираемо за тях – изпълнението трябва да доведе до трайни резултати и то в кратки срокове. За това е добре да се проведе изслушване по начините, чрез които гражданите реално ще почувстват резултатите. Имаме е, няколко насоки за работа през 2011 година. Първо укрепване на европейския надзор на пазара, най-вече на банковите услуги, за да се активизира пазара на ипотечни кредити. На второ място, бързо и ефикасно трябва да се насърчи електронната търговия, за да се укрепи доверието на гражданите е, в нея. На трето място, решителна борба трябва да се поведе срещу фалшификатите и пиратството. Така ще се гарантира, че стоките в обращение на единния пазар са безопасни и отговарят е, на нормативните стандарти. На следващо място налага се разработване на ефективна политика за комуникация – по акта за единния пазар и най-сетне хоризонталната социална клауза ще ни помогне да направим оценка на всички аспекти на единния пазар, социалното му въздействие, жизнеспособността му и усезаемостта на постигнатите резултати. Работих много тясно сътрудничество с докладчиците в сянка с господин Бусо и с госпожа Каниете – и така се е, надяваме, че парламентарната ни комисия ще бъде полезна с приноса си към е, новото начало и развитието на единия пазар. Госпожа Каниете вече посочи, че съгласувахме каква ще е структурата и на трите доклада по акта за единия пазар, които ще бъдат изпратени в съвета. Ще направим и една обща оценка под надслов да възвърнем доверието на гражданите. Най-важна задача за единия пазар с открояване на най-важните приоритети. Благодаря. Благодаря на двамата докладчици. Господин Бусой все още не е пристигнал, за това предлагам да започнем с първия кръг изказвания. И господин Симпсън е готов да вземе думата дори по а, аспектите, засегнати в доклада на господин Бусой, мисля, че е уместно а, да бъдат посветени изказванията, ако така преценят ораторите. Заповядайте, господин Симпсън. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа членове на комисията, нека от самото начало кажа от името на Комисията за транспорта и туризма, че ние сме много благодарни за координирания подход, който сте възприели. Е, по тези е, доклади по е, съобщението на комисията за акта за единия пазар. А макар и да е добре известно, че комисията възнамерява да, да даде нов тласък на довършването на единия пазар, което е от съществено значение за постигане на економическо оживление след економическата криза, както и за бъдещите възможности за растеж и конкурентоспособност, способност, аз мятам, че това ни дава възможност и да, да подчертаем значението на транспорта в целия този контекст на, на доизграждане на единия пазар. Защото, разбира се, търговията на, на стоки и поначало движението в Европейския съюз зависи от транспорт. И още повече, е, транспортът е, е, е източник на нова заетост в единния пазар не само чрез предоставяне на е, собствено-транспортни услуги, а и чрез производството на средства за транспорт и транспортни системи във всеки от видовете транспорт. В нашата е, комисия ние винаги е, казваме, че не можем от двуколесното колело от велосипеда до, до, до ТЖВ, до свръхбързите влакове, да се стигне без всичко това, без, без заетост, без иновации. Тук става въпрос за транспортът, за нервната система на економиката. Единна, взаимосвързана и ефективна европейска транспортна система е от съществено значение за движението на стоки, хора и услуги. Знаете, свободата на, на движение е една от съществените свободи в основата на европейския единен пазар. Но ние сме далеч все още от е, единен европейски пазар в транспортния отрасъл. И а, мога надълго и на широко да, да говоря за крайно отрицателните последици от това за економиката на Европейския съюз. А, далеч сме е, все още от единен пазар във въздухоплаването, потенциалът е голям, в пътния транспорт, също е, това ще доведе до значително намаляване на разходите за транспорт на стоки. Даваме си сметка за спецификата на различните видове транспорт, що се отнася до възможностите за единен пазар, особено в железопътния транспорт. Но независимо от това, ние не отслабваме и няма да отслабим своите усилия, тъй, защото единният пазар да обхване всички видове транспорт, това число железопътния. Вече Знаем какъв голям потенциал има, колко, колко много резерви има за намаляване на транспортните разходи навсякъде в Европейския съюз, чрез създаването на единен транспортен пазар. Е, създаването на така нареченото равно игрище, равно игрално поле, равноправна нормативна уредба, това отношение също е от голямо значение – и по това се работи. Ще се предложат мерки за премахване на оставащите се още препятствия между различните видове транспорт и национални транспортни системи и съобщението на комисията за акта за единния пазар съдържа две конкретни предложения в областта на транспорта и аз бих искал и парламентът и, и вашата комисия да доразвие тези идеи в окончателния текст на резолюцията. Първия случай е за преразглеждането на е, насоките за развитие на трансевропейски транспорт, ТНТ, както, както е, е известен този документ е, е, в, съкръщение. Е, идеята тук е да извършим преход от разпокоение разкъсаната мозайка национални проекти за изграждане на европейски транспортни системи до наистина е, едно общо усилие, което да има и своята добавена стойност. И това е казано в стратегия 2020. Подчертава се колко е важно да се ускорят стратегическите проекти през граница е, за преодоляване на е, е, местата на натовареност на, на, на трафика и а, е, а, развитие на интер модалността. Френските и испанските колеги знаят за връзката Перпинян-Барселона. Отлична железопътна връзка между Мадрид и Барселона. Между Париж и Перпиньон. Но между двете страни пустош. И Въпросът се свежда до това да се отдаде приоритетно значение именно на тези проекти, които дават най-голяма добавена стойност и съответно тези проекти да бъдат финансирани адекватно. Ето защо е, е в преработката на ТНТ ние е, смятаме да подкрепим идеята за е, ос, основен набор от приоритетни проекти, които да, да следват тези, тези принципи. Тези проекти трябва да получат приоритетно европейско финансиране и капиталовложения и и да бъдат съчетани с други е, е, проекти за развитие на транспортната инфраструктура, които се финансират от други източници. Е, второто упоменаване е, от страна на комисията е, е, в съобщението и за акта за единия пазар е за правата на пътниците сега навлизаме е, в втория етап от е, развитието на, на тази материя и ние очакваме от комисията да излезе с обща политическа ориентация за, за напред. Е, с особено внимание по-конкретно върху до развиването на това, което вече е постигнато и преодоляване на някои слабости. И нашата комисия би искала да подчертае, колко е важно да бъдат преразгледани действащите е, права на пасажирите, особено в е, въздушния транспорт, е, да се направи една равносметка и, и да се работи за, за усъвършенстване на уредбата. как благодарение на, на правата на пътниците, които вече са уредени, бихме могли да съдействаме за по-нататъчното развитие на единния пазар. Чисто и просто, всяко нормативно предложение трябва да включва в себе си и този аспект, още повече е, предвид необходимостта да се избягва опоручаване на конкуренцията, както в рамките на един вид транспорт, така и между видовете транспорт. По-нататък, що се отнася до организираните така наречени пакетни пътувания, трябва да се направи повече за защитаване на пътниците, изпадането на превозвачите в несъстоятелност, знаете, във въздушния транспорт и прекомерните цени за определени услуги, като например да, да, ви, да ви бъркат в джоба, за да отидете в туалетната. Някои от босовете във въздухоплаването много биха искали да въведат такава такса. И по-нататък, е, е, от името на, на нашата е, комисия, а и бих, бих искал да ви призова да включите във вашия доклад текстовете, които съм ви изпратил. Така че, както ние сме убедени, да не правим необходимото, защото транспорта да изиграе своята роля в доизграждането на вътрешния пазар. Роля, която според нас е изключително важна, за да постигнем наистина целите на Европа 2020, а и на която и да било друга стратегия, с която би се захванал Европейският съюз. Благодаря ви, както казах самото начало, за, за възможността да участваме в, в този процес. Благодаря ви за е, поканата, която ми отправихте да се изкаже пред вас от името на Комисията за туризма и транспорт. Очевидно, толкова важен е този въпрос а, е, от гледна точка на нашата комисия, че тя изпрати своя председател, а, е, за да а, а, се срещне с председателя на комисията за а, вътрешния пазар и потребителите. Е, скъпи колега председател на комисия. Сърдечно ви е, благодаря за ясното е, експозе, което направихте както и за особено важните въпроси, които, които посочите. Между другото, тези въпроси са в рамките на доклада и, и разработено, онази част от доклада, която е разработена от господин Корейра де Кампус и аз бих искал да, да го поканя да коментира. Предполагам, че той ще откликне положително на вашите предложения. Благодаря ви, разбира се, лично за това, че се отзовахте на нашата покана, но вашето присъствие в един по-широк план е, е свидетелство за голямото значение, е, за, за универсалния характер на работата по единния пазар, това число и в транспорт. И, и аз съм убеден, тук и колегите от нашата комисия ще, ще се съгласят, че е, за сега все още нямаме достатъчно интегрирана транспортна политика, която да обезпечи амбициозните ни цели по е, е, С-2020. Е, е, е, поначало в стратегията въпросите за транспорта не са достатъчно добре застъпени. И въпросът за акта за единния пазар е повод да се, да се поработи и в областта на транспорта. Както вие съвсем основателно посочихте, е, никога няма да стигнем до един същински единен пазар без единен транспорт. И ето на поредната а, е, бяла книга. А, е, комисията а, с а, едно обезоръжаващо ни постоянство генерира подобни документи. Е, какво да се прави, ще, ще трябва да дадем своето становище и по тази е, бяла книга. Очаква се нормативно предложение по е, организираните пакетни пътувания. Ние, ние заедно двете комисии ще работим по, по този въпрос. Колега Декампос, желаете ли да да коментирате, тъй като вашата част от доклада е, е, е, развива и, и двата въпроса, повдигнати от колегата от Комисията за туризма и транспорт. После, разбира се, ще дам възможности на другите колеги. Благодаря, колега Симпсън. Много се радвам да се срещнем в тази обстановка. Благодаря за вашето присъствие, защото могат, разбира се, в писмена, много елегантна, много красноречива форма да бъдат направени предложенията, но непосредственото лично присъствие е незаменимо. Като имам предвид и от коя държава съм, съвсем обяснимо е защо разбирам колко голямо е значението на трансевропейските транспортни мрежи и коридори. По втория въпрос, правата на пътниците, през последните 5-10 години ставаме свидетели на истинска революция във въздушния транспорт. Може би той не е изцяло регламентиран, все още има злоупотреби и нарушения и затова са необходими практически и економически целесообразни решения. Това във всички случаи е възможно – за свободното движение на лицата, разбира се, че това е основна наша цел. Повече ни безпокоят мерките за финансово спасяване и всички, които работят в областта на защитата на правата на пътниците биха приветствали предложения в тази посока. Малкам, не знам дали си разпространил предложенията, които получихме от Транспортната комисия. Не, все още не сме ги получили официално, но така или иначе ще им обърнем голямо внимание, защото те наистина го заслужават. Благодаря. Сега продължаваме с третия докладчик Кристиан Бусой – и съставяме списък на ораторите. Затова, ако искате да вземете думата, моля, дайте знак. Вече виждам няколко в залата. Всеки, който иска да се запише, моля да го направи при секретарията. Виждам членове на комисията, докладчици в сянка като че ли всички искат да се изкажат. Значи имаме пълен присъствен списък, който съвпада с списъка на ораторите. Но първо да чуем третия докладчик. Is, uh, without... Благодаря ви, господин председател. Колеги, единият пазар без съмнение е един от най-значимите проекти на Европейския съюз е и двигател на економическия растеж. И, и все пак, единия пазар може да бъде доусъвършенстван. Той непрекъснато следва да бъде, да бъде привеждан към потребностите на нашите граждани и стопански субекти. Всички приемаме, че подкрепата за европейските предприемачи е от съществено значение за економическото оживление и по-нататъчния растеж. Ето защо аз съм лично убеден, че подновяването на усилията за изграждане на единия пазар трябва да се насочи именно към потребностите на стопанските субекти. Още е, повече е, тези усилия за доизграждане на единия пазар ще допринесе за конкурентоспособността на, на европейските стопански субекти в световен мащаб. Ето защото трябва да държим а, е, сметка за връзката между акта за единия пазар и стратегията S2020. А, в своя проекто доклад съм определил четири приоритетни области а, с оглед на всичко това. Първо, единият пазар трябва да даде по-добра среда за иновациите. Той а, е, трябва да бъде двигател за един интелигентен и устойчив растеж. Всички ние мечтаем за европейска силициева долина, е, както в Калифорния, а, е, но, но не, не се прави достатъчно, тъй че единият пазар да стане по-привлекателен за, за предприятията, в това число чрез а, доизграждане на уредбата за защита на интелектуалната а, собственост. В тази връзка въвеждането на европейски патент, на патент на Европейския съюз е важна стъпка напред. По-нататък, достъпа до финансиране за иновации е от голямо значение. Европейските проектни облигации биха дали е, е, е решение в, в, в тази връзка. Подчертавам разликата между еврооблигациите от една страна и европейските проектни облигации. Първите финансират държавните дефицити, става въпрос за вторите, които е, са източник на е, финансиране е, на, на научно-изследователската и развойната област. Втора приоритетна област – единен цифров пазар. Тук нееднократно сме обсъждали електронната търговия и всички сме наясно, че нейното насърчаване е от съществено значение за увеличаване на презграничния а, а, търговски стокообмен. От съществено значение както за производители, така и за потребители. Един добре функциониращ единен пазар следва да бъде единен пазар и на цифрово електронно съдържание, което може да бъде постигнато единствено чрез по- е, ефикасна борба с електронното пиратство и управлението на електронните авторски права. Ето защо аз приветствам намеренията на комисията да излезе с предложение за е, противодействие на, на е, фалшифицирането и пиратството на е, електронно съдържание във връзка с, с целият пакет уредба на аудиовизуалните услуги. Трета приоритетна област мерки, так, так, такива, че европейският пазар да се превърне в една дружелюбна за бизнеса среда. За всички предприятия, разбира се, с особено внимание към малките и средни предприятия, понеже те най-вече са засегнати от фрагментираността на пазара и липсата на достъп до подходящо финансиране. А от друга страна, парадоксално са най-важният двигател и на економическия растеж, и на заетостта в Европейския съюз. Бъдещият ни растеж определено зависи от способността ни да отворим вратите на капиталовия пазар за малките и средните предприятия, да намалим бюрократизацията, така че те да развият до край своя потенциал. Фискалната политика също би могла да способства за подобряване на стопанската среда. Тъй като прекалено осложнената данъчна уредба е препятствие за трансгранично развитие на стопанската дейност. Ето защо е една по-ефективна уредба, в това число най-вече за данъчната отчетност, би е, била желателна. Една консолидирана корпоративна данъчна основа би била стъпка в това отношение. И накрая, особено внимание да се обърне на единия пазар на услуги и особено на услугите предоставени по електронен път. Тези услуги са услуги на, на бъдещето и един а, модерен, един пазар отчаяно се нуждае от такива именно услуги. И най-сетне в заключение, позволете ми няколко неща за по-скоро техническите е, експертните аспекти. Това са приоритети, които аз заимствам от предложението на комисията. Не би ли било прекрасно, ако повечето от 50 предложения на комисията а, е, бъдат изпълнени? Но а, е, определено е необходимо да се приоритизира и, и така гледах аз на своята задача. Не можех да включа всичко. Е, някои колеги смятат, че други неща са, са по-важни. Имат друго отношение към съдържанието на съобщението на комисията. И, а, готов съм, разбира се, да обсъдя съдържанието с останалите докладчици в Сянка и членовете на комисията, за да постигнем един максимален, максимален максимално добър резултат, който наистина дава тласък на единния пазар. И няколко думи е, позволете ми все пак за онова, което предстои. Е, вчера с останалите е, съдокладчици приехме единна структура на, на частите от доклада. Ще включа в тази връзка нов един раздел в, в своята част, определяш пете най-важни направления на действие. Но трябва да постигнем консенсус по тези приоритети. Ще го обсъдим е, с докладчиците в Сянка е, най-подробно, най-вероятно в Страсбург през февруари месец. Необходимо е също така да, да избегнем при покриването, дуплирането между трите доклада, доколкото е възможно, тъй като ако вземем електронната търговия, професионалната квалификация, те имат отношение и към един и към друг аспект и вероятно е, идеята на е, господин Декампус за е, е, кръстосани препратки между докладите е, би свършила добра работа. И най-сетне ние ще разговаряме с докладчиците по становище, така че окончателният текст наистина да бъде силен, красноречив. Благодаря. Благодаря, благодаря и на тримата докладчици. Да видим сега какво става с списъка на записали се за изказване. Да видим сега какво, какво бих искал да ви предложа. Добре би било най-напред да дам думата на присъстващите тук докладчици в Сянг. И, и да ги погрупирам, смятам, по, по основни части на доклада. Ще дам възможност и на авторите на, на всяка от трите части след това да, да коментират казаното от докладчиците в сянка. Надявам се да не съм ви объркал вече прекомерно. Но надявам се, надявам се всичко ще бъде наред. Така че по госпожа Калнети, чета списъка на докладчиците в сянка, трима са те, е, е, след това госпожа Калниети ще получи възможност да коментира. След това единия пазар за европейците. Тън, Кройцман, аз и господин Филидис. И накрая предприятие и растеж. Госпожа Ваньо е единствения а, тук докладчик Сянка. Аз съм опълнощен от господин Кожешник да, да говоря от негово име. Имаме още двама които биха желали да се изкажат. Не, ще, ще ги имам предвид. А госпожа, госпожа Руле ми, ми посочва, че също би искал да се изкаже. Добре, ще ви включа в списъка. Така нещата, мисля, ще станат по-подредени и ще отдадим, отдадем дължимото на всеки от трите доклада. И така. Между другото, докладчици в сянка, разбира се, е, е, може да коментирате и други от трите доклада, не само онзи, по който работите. Господин Ликергард, първо по госпожа, доклад на госпожа Калнети. Благодаря, господин председателю. По е, доклада за управлението и партньорството искам да се изкажа. Искам да благодаря за отлично свършената работа изцяло подкрепяме представения доклад. Много се радвам, че вече сте отразили повечето от моите предложения в доклада и искам да добавя само няколко предложения за подсилване и допълване на а, някои раздели. Започвам с встъплението. If we could strengthen the general message, uh, just to start with it. Мисля, че едно общо послание тук ще прозвучи по-добре. В точка 14 също заслужава да се обмисли как ще обвържем текста с доклада на госпожа Гепхарт по директивата за услугите – в точка 14 за идентифицирането на електронните подписи също мисля, че може да се добави текст. По-нататък в точка 20 за механизмите за альтернативно разрешаване на спорове една по- нататъчна конкретизация би била полезна за потребителите. И най-сетне по точка 24 и 25 в раздела Ключови действия за укрепване на управлението и партньорството, държа да отбележа, че тези две точки имат особено голямо значение, защото откровено казано, според мен, Европейската комисия до сега няма кой знае какви успехи да вдъхне нов живот в единия пазар. И бих приветствал всякакво засилване на този текст, каквото е възможно. Толкова пъти сме разговаряли тук в парламентарната комисия, за да имаме успех във възобновяването на единния пазар, трябва да изразим категорична позиция и пред съвета, и пред Европейската комисия, как може да се постигне това. Затова обръщам внимание на тези текстове. Това е което имам да кажа по доклада. Благодаря много. Благодаря на докладчика в Сянка следя списъка госпожа Руле, след това господин Маклоклин. Тук е в двойно качество. Той, защото той представи и становището на комисията по заетостта и ще предвидя достатъчно време да се изкаже и в двете си качества. Заповядайте. Благодаря. На първо място нека да благодаря на докладчика включил много от нашите предложения, направени по време на дискусията и която е изготвила един добър доклад. Обяви ни бяха няколко допълнения, допълнителни разпоредби към това законодателство вътрешен пазар. Знам, че винаги има ограничения, свързани с дължината на текста, но искам да добавя нещо във връзка с процеса на консултация. Този процес на съгласуване трябва да бъде по-прозрачен. Участниците в него не знаят много какво ще се случи след това с тази дейност, с техните предложения, така че за гражданите трябва да се гарантира по-добра прозрачност на този процес. И ако има възражения, те трябва да бъдат ясно посочени. Понякога съм изненадана от статистическите данни, които ни се предоставят. Заинтересувала съм се от този въпрос и е, си давам сметка, че обикновено толкова е нисък процента на участвалите че не може да има някаква представителност тази, този резултат. В точка 48, 48 предложение, комисията споменава различните участници в диалога, различните групи, с които да се засили този диалог това, което ме очудва тук е, че на последно място се посочват местните органи на власт и а, регионалните. Това е 48-о предложение на комисията. Смятам, че това е крайно неправилно, не съответства на текста на Лисабонския договор, засилващ ролята на общините, на областите, регионите и а, това ще подчерта и в Комисията за регионално развитие, но държа да го кажа и тук. Наистина това са органи, които тясно а, са заинтересувани от а, тези аспекти и трябва да участват в този диалог. Благодаря ви, госпожо Рула. Сега госпожа Маклафлен. Е, благодаря. Аз е, приветствам е, доклада на госпожа Калнети за по-доброто изпълнение на действащата уредба. Вие сте отразили голяма част от казаното тук, в тази зала. Независимо от техническото ограничение, аз си давам сметка за това, че тези 6000 знака обем на доклада обезсърчават. Идеята за корелационните таблици е една много добра идея за налагане изпълнение на правилата на единния пазар при условия на по-голяма прозрачност. Бих обаче ви предпазила от идеята да се настоява за повече регламенти вместо директиви. Все пак, имайки предвид сложността на разликите между правните системи на различните държави членки, е, е, гъвкавост е необходима подкрепяме акцента върху обслужването на едно гише, е, казаното за мрежата Солвит в тази връзка, за е, по-добро наблюдение и, и контрол, е, механизмът, който постигна големи успехи по директивата за услугите, може да, да се разшири, да, да се приложи и другаде. А що се отнася до намаляването на а, а, дефицита в транспонирането, а, е, наистина е много важно а, е, всички държави членки да бъдат равнопоставени а, е, в това отношение и да се установят пречките пред а, доброто въвеждане в националното законодателство е от съществено значение, както и, и обмена на, на положителен опит тук акцента, нали, основното ни внимание е насочено към един добре функциониращ единен пазар. За това сме тук. За растеж и, и економическа заетост. И мисля, всеки от тримата докладчици трябва така да филтрират, това да бъде критерий им за оценка на постъпващите изменения и допълнения. Благодаря. Господин Репот се присъедини току-що към нас, докладчик Сянка от социалисти и демократи, но нека да му дам възможност да се настани удобно, а междувременно да чуем господин Кройцман от името на комисията по заетостта. Благодаря, господин председател. Поздравления за, на госпожа Кълнете за този отличен доклад, добре подготвен. Сега, управление и превода на този термин на немски малко ни напомня за комунистическата епоха. Наистина не виждам тук участие на докладчика, който, която е либерал. Така че тази бележка имам по превода. Естествено, че цената на транспониране трябва да бъде е, намалена. Държавите членки ще трябва да изготвят е, е, съответните таблици за съответствие, така че да се даде подробен списък на различните мерки за транспониране. Проекто докладът прави различни предложения отчитайки е, предложенията направени е, за е, становяването на вътрешния пазар. Господин Ван Ромпой е доста малко говори по този въпрос до този момент. Има няколко етапа до съвета през пролета – е, но от името на Комисията по заетост смятам, е, че един ефективен вътрешен пазар трябва да бъде в услуга и на гражданите, и на предприятията, особено средните и малките предприятия, като им е, дава ясни, осезаеми предимства, посочвайки прецизни цели, економически и социални. Що се отнася до свободното движение на, на работниците и приоритетите, висока степен на заетост, на социална закрила, борба срещу социалната изолация, обучение и а, достойни пенсии. Трябва да подчертаем също така и факта, че гражданите се нуждаят от по-конкретна, по-прецизна информация, когато търсят работа и в друга държава членка и когато се сблъскват с различни административни затруднения. Вчера говорих с госпожа Гепхарт и когато търсят съответния събеседник и задават въпроси, в крайна сметка има пълно информационно затъмнение. Тези лица трябва да знаят кой е техния събеседник и иначе в противен случай директивата за услугите няма да има никакъв ефект. Нуждаем се също така от участие на всички, които взимат решение в Европейския съюз, като се отчита и общественото мнение и се работи по посока увеличаване на доверието. Много е важно диалога да бъде отворен и прозрачен, а не е ограничен в съответните заседателни зали в Брюксел. Трябва да се осъществи обмен на добри практики относно транспонирането на тези разпоредби. Що се отнася до графика, 14 февруари е датата за гласуване. Надявам се, че Комисията Вътрешен пазар ще а, отчете полезността на нашето становище и ще го включи в доклада. Благодаря. Поздравяваме парламентарната комисия по заедостта. Знаем какво голямо желание има да съгласува с нас този проект. Последния докладчик в Сянка, който ще вземе думата, господин Репо. Благодаря, господин председателю. Скъпи колеги, много съжалявам, че закъснях. Но се промени графика ми в последния момент. Не можах да проследя изцяло разискванията, но съм дълбоко удовлетворен, че докладът на госпожа Кълниет е много добре структуриран и отчита всички е, важни аспекти на функционирането на единия пазар. Мисля, че е, са доста добри предложенията на Европейската комисия. Използвайки случая, бих откроил някои особено важни моменти. Преди всичко, важно е да се съсредоточим върху по-доброто прилагане на европейското законодателство на национално равнище. Според мен това е изключително важно. И корелационните таблици според мен са един много полезен инструмент. Аз подкрепям тяхното използване. Графикът ще насочи държавите е, членки в какви срокове трябва за да се определи конкретния срок за извършване на мерки за транспониране и за извършване на процедури при нарушения от страна на държавите членки. Все в посока към по-добро практическо изпълнение трябва да обърнем внимание и на качеството на европейското законодателство. Неотменно голямо е значението на качеството на нормотворческата дейност. И ако то не е достатъчно високо, това затруднява и прилагането на национално равнище, затруднява и гражданите. А то се постига чрез диалог с гражданското общество – чрез откритост в нормотворческата дейност и обективна информация за въздействието от предложените нормативни актове. За това с голям интерес следя предложенията на Европейската комисия за разширяване на диалога с гражданите. Комисията подава сигнал, че има готовност да използва таблиците, както и други средства. И съвсем естествено такъв подход заслужава да се подкрепи. Сътрудничеството между различните органи е от голямо значение. В своя доклад господин Бусой също говори за важността на електронната търговия. Техническото изпълнение придобива особено голяма актуалност, въпреки някои законодателни пречки. Да не забравяме каква е основната ни цел. Ние трябва да отстояваме интересите на потребителите. Не да произвеждаме доклад след доклад и да отчитаме е, как той се движи между различните институции. Управлението понякога е голяма тежест за по-малките или новите държави членки. И не за увеличаване на тази тежест сме тук. Благодаря, господин Репо. Мисля, че това беше много уместно изказване. Някой друг иска ли да вземе думата? Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Аз бих искал да поздравя докладчицата, понеже тя наистина е отразила всички неща, за които ние непрекъснато говорим тук в нашата комисия. Да върнем реалната економика отново в центъра на, на политическия е, дебат. И, и всичко, което казва тя, в това число за намаляване на, на е, нормативния дефицит – е, е от съществено значение. Що се отнася до политическото лидерство, отново, нека подчертаем, основно правомощие на комисията е да се занимава е, с единия пазар, ние би трябвало да призовем председателя на комисията да вземе при сърце този въпрос за рестартирането на единия пазар. Нещо, което не виждам тук обаче е, е въпроса за дерегулираното дерегулирането, намаляването на нормативната бюрокрация. Знаете, е, е, е, в закона за малките и средните предприятия това, това ще бъде основна задача и аз предлагам колегата да, да вземе това предвид. Благодаря, госпожа Гепард. Мисля, вие също искахте да коментирате. Благодаря, господин председател. По някой от аспектите е, мога да вляза в спор с моята група, защото дерегламентирането не е на регулирането не е решение. А, трябва а, наистина да има равнопоставеност на всички граждани в Европа. И а, по този начин смятам, че мога да отговоря на последната бележка. Мисля, че това няма място тук в този текст. И както каза господин Карея, трябва да имаме единен подход. В доклада на госпожа Кълниете е, съм е, съгласна с господин е, Кройманц. Не искаме да се връщаме към комунизма. И наистина този превод, това не е най-добрата, най-добрият термин, най-подходящия тук. И продължаваме всъщност да търсим а, най-подходящия термин за управление. Системата за взаимно оценяване е добра система, която навсякъде трябва да бъде въведена, но аз имам доста питания по подобно твърдение. Да, мисля, че в някои сфери може да бъде добър инструмент, но се питам дали навсякъде трябва да се използва. Когато обсъждахме директивата за услугите в парламента, по предложение на вашата група споменахме, че трябва да бъде заличено това понятие, тази взаимна оценка от директивата. А днес пък тези, които искаха това заличаване, се оплакват от бюрокрацията. И повтарям, в някои области това може да бъде полезен инструмент. В сферата на услугите, например. Така че а, преразглеждам а, становището, което изразих преди три години. Всъщност, не не трябва непрекъснато да се изготвят доклади за оценка и мисля, че таблиците за съответствие са по-добър инструмент. Наистина този инструмент трябва да заеме нужното е, място, е, което му се полага. Е, това да бъде посочено в вашия доклад. парламента може би би трябвало да изготви собствен инструмент. Така че на този етап не можем да изискваме един или друг инструмент в вашия доклад. Това са моите резерви по този въпрос. По отношение на казаното господин Кройцман, това, което парламента за първи път направи с директивата за услугите, важно е да видим как се транспонират текста в различните държави е, членки. 23 държави членки е, въведоха единното е, гише, но 9, само в 9 удовлетворително работи тази система. Така че важно е как на практика се прилага текста – И за това трябва това да бъде добре посочено, по-ясно формулирано в доклада на госпожа Кълниете. Как именно се прилага на практика а, разпоредбите не става дума тук само за европейска политика, а и за национална политика. И е огромна ролята на взаимодействието между двете. Благодаря ви. Някой друг? Вие по доклад на госпожа Калниети или желаете да заповядайте? Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Калниети. Е, много от въпросите са, са така взаимосвързани между различните доклади. Е, въпросът за лидерството е ключов тук. Е, между е, другото, е, тук наближаваме 20-та годишнина от а, е, началото на единия пазар, т.е. до края на, на следващата а, година, тези 50 отделни акта ще трябва да бъдат въведени. А, е, и тук а, е, засягам казаното от другия докладчик, от господин Бусой за пете основни приоритет. Но много е важно това да, да обединим действията около нещо, което е постижимо. Аз, аз се питам дали, дали ще, ще ни стигне времето. А освен това, ако е, стремежът е да приобщим всички граждани, цялото общество към тези усилия, е, е, не бихме могли да си е, позволим да обещаваме повече, отколкото сме в състояние да изпълним. И в тази връзка съм съгласна с казаното от госпожа Гепард. За останалата работа, недовършена от предишната фаза от а, е, изграждането на единия пазар. В това число наистина въпросът за дерегулирането е от съществено значение. Как именно чрез една свободна инициатива на единия пазар бихме могли да е, постигнем темповете на растеж и заето, с които е, е, са ни така отчаяно необходими е, тук. И аз бих попитал госпожа Калнети, а и другите колеги докладчици, според тях, кой е най-важният въпрос? Тук чухме за това колко е важен транспорта. По-нататък, тъй наречената цифрова инфраструктура, развитието на електронния сектор – rapporteurs about the five priorities, that the digital agenda is one of those five priorities. И, и нали, тази, това, тази цифровизация трябва да, да бъде един от приоритетите. И накрая, говорим за е, ролята на комисията, от друга страна за, за волята на държавите членки, но пък знаем за тежката бюджетна обстановка, в която се намирате е, в момента. Трябва да видим как да приобщим, да привлечем съвета е, към, към тези наши усилия. Е, е единият пазар да стане част от дневния ред на ротационното, а и на, на, нали, на постоянното председателство на, на Съюза. Благодаря. Um, много, много, много полезни, много интересни идеи се чуха определено. Аз самия бих искал да кажа е, няколко неща накратко, но ако не възразява госпожа Бромта, е, бих искал да я посоча сега с пръст е, да, да, да коментира чутото. След това ще дам възможност и на докладчицата госпожа Калниети. Но първо две неща, които аз бих искал да кажа. Е, и по-конкретно във връзка с изказването на господин Репо и на други, за информационната система за единия, за вътрешния пазар. Много от нас присъстваха на, на конференция, организирана от комисаря миналата седмица. Повече от 300 души, оказва се, навсякъде в Европейския съюз се занимават с информационната система за единия пазар. Те всъщност повече от 300 души се бяха събрали на тази конференция. И, и много се подценява, струва ми се, този инструмент на единия пазар недостатъчно се прилага. А както каза и госпожа Руле, изпълнението на, на задачите по единия пазар по-настоящем се свежда до равнището на, на общинските е, органи за самоуправление. В, в Швеция е, се, се убедихме това, в това от, от първа ръка. Госпожа Калнети вече е включил нещо подобно в доклада си, но, но трябва да се повдигне, трябва, трябва да се акцентира. По-нататък за е, взаимното признаване на професионалната квалификация. Това, това са някои от препани камените, които а, е, се констатират а, е, в е, процеса на наблюдение, оценка и актуализиране. Някои държави членки искат някакси да запазят а, а, собствените си а, прерогативи а, по признаване или не на дадена професионална квалификация. Спомня си, имаше един случай, когато държавата Шенка настояше е, в, в, е, в областта на градинарството да, да запази своя специ, специфична диплома. А, на една друга конференция аз, за съжаление, не можах да, да, да е, участвам. Тя беше посветена, между другото, на, на, на, на транспорта е, и аз не можах да стигна до, до място на провеждане на конференцията, поради транспорти неблагополучия е, в, е, в въздушния транспорт. Е, но така или иначе, смятам, че взаимната оценка е едно важно, важно средство, важен инструмент. Госпожа Кълнети предпазливо прави оговорката обаче в текста си, че по целесъобразност трябва е, да се прилага този механизъм и, и аз съм напълно съгласен. После процесът трябва да бъде далеч по-прозрачен. За нас, пък и за гражданите като цяло, изобщо не е ясно какви критерии се прилагат при оценката. Та, те не са и обнародвани. И, и значи е, този процес, разбира се, ще се прилага по целесообразност, но подалеч по-прозрачен начин и част от критериите е, на оценка ще трябва да бъдат е, предмет на обществен дебат. И, и разбира се, ако не тук, къде другаде. Очаквахте да ви кажа това, нали? Все пак, наша си е комисията. А сега нека че госпожа Брамта е по, по, по същите тези въпроси, а вероятно би могла да хвърли известна е, светлина върху въпроса е, за е, правилната дума на немски язик, за английската дума governance или, или управление. Сигурен съм, че преводачките служби на ковицията вече са открили отговора на този щекотлив въпрос. Благодаря, господин председателю. С трудна задача ме натоварвате да предложа най-сполучливия превод на немски на е, термина. Надявам се преводаческите служби да се справят успешно. В момента не съм в състояние да предложа нещо по-добро. Преди всичко искам да благодаря на госпожа Калниете за нейния доклад – Дълбоко сме удовлетворени от общата насока на а, този доклад и със задоволство отбелязваме усилията при определянето на приоритетите сред предложените от Европейската комисия 50 действия за ново начало на единия пазар. Те съответстват на нашата програма вече започнаха обществените обсъждания по предложението на комисията. Края на февруари, началото на марта. ще видим какви отзиви сме получили. Откровено казано, броят на отзивите все още не е много а, голям. А, набъбва общественото обсъждане, ако ми позволите един подсветист израз, е, както по-често на френския се изразяват, Комитета на регионите също се очаква е, активно да се включи. За съжаление, до последния момент, до края на февруари, не сме сигурни колко отговора ще получим но така или иначе сме сигурни, че ще сме достигнали и до регионалното и до местното равнище и успешно ще е проведен а, този кръг обсъждания. Има възможност за включване в тях и по интернет, главно граждани. 150 до сега са се включили може би числото не е впечатляващо, но като имаме предвид, че това са главно граждани, наистина заслужава да обърнем внимание на всяко от тези мнения. По взаимната оценка напълно споделям мнението на госпожа Гепхарт. Факта за единния пазар Европейската комисия подчертава, че взаимната оценка трябва да се използва за най-важните нормативни актове само, а не като един е, инструмент, който безусловно във всички случаи е, да бъде използван. Ясни трябва да са критериите, когато ще прилагаме взаимна оценка когато има особено значение предложения нормативен акт, когато е обичайна практика държавите членки да допълват европейските норми с национални правила, не винаги се процедира по този начин и за това трябва внимателно да обмислим кога ще прилагаме взаимната оценка. Корелационните таблици, за разлика от взаимната оценка, са друг въпрос. Радвам се на категоричната подкрепа от Европейския парламент да са пълни таблиците, представени от държавите членки и те да бъдат обществено достояние. Радвам се и на връзката, която се прави с стратегията Европа 2020. Благодаря на госпожа Кълниете за това. редовното отчитане на изпълнението на стратегията Европа 2020 ще се извършва на пролетното заседание на Европейския съюз и мисля, че тогава е уместно да се направи оценка и на състоянието на единния пазар. Ротационните председателства, както унгарското, така и предстоящото полско председателство се ангажират да работят активно. Комисията също ще сътрудничи с всички следващи ротационни председателства до края на 2012 година за изпълнение поставените цели. Да, унгарския министр, с когото имахме среща миналата седмица, ни увери в същото – Имахме среща и с докладчиците и много насърчително да се чуе тази унгарска позиция. Госпожа Кълниете, ще обобщите ли дискусията? Es vēlētos pateikties visiem kolēģiem par šī ziņojuma vērtējumu, kā arī par to ieguldījumu, ko jūs ar savām piezīmēm ziņojumam esiet devuši. не е предвиден превод от латвийски. Така, господин председател, трябва да кажа, че до някъде съм объркала, защото не ми дават възможност тук да говоря народния си език при разискванията. А това е мое право. И според мен, каквито и да било административни пречки, не са е, оправдание е, да е, ме възпрепятстват да говоря в Европейския парламент и в комисията, чието пълноправен член съм, народния си език. И това, че и това, че владея и някой друг чущ език, също не е оправдание за това. Искрено се надявам, че следващия път няма да бъде изправена пред такива няма да бъде изправен при такива затруднения. А, но, по същество, най-напред бих искала да благодаря на всички колеги, които взеха думата при разискванията. Аз особено ценя всички ваши предложения за усъвършенстване на текста. И главното, което чувам навсякъде и което особено ми допада, е идеята за засилване, за укрепване на единния пазар чрез е, транспониране и изпълнение на, на общите актове, е, е, чрез процедурата по нарушение на договорите, чрез лидерство, чрез засилване ролята на председателя на Европейската комисия и прочие и прочие. Сега ще се опитам да прегледам всичко по-подробно. Съгласна съм с господин Локегард по точка 14. Аз също, между другото, в своите изменения по текста смятам да подчертая ролята на, на, на голямата глобална мрежа, а именно интернет като а, а, средство е, е, за обмен и утвърждаване на единния пазар. Между другото, тук трябва да споменем и портала Европа. Друго едно изменение, което смятам да внеса е, е за изрично упоменаване на мрежата Solvit е, и е, също така да упомена проектите, пилотните проекти е, за доразвиването на тази мрежа. По-нататък Ружатун специално имам предвид и нейното предложение, трябва да преценим различните идеи, които са в оборот за альтернативно разрешаване на, на спорове и за създаването на форум за единния пазар, където редовно да се прави равносметка на постигнатото. Аз мисля, че вече отчасти отговорих на госпожа Руле, но нека кажа, аз също смятам, че допитването до различни заинтересовани групи в Европейския съюз както и до е, местните органи на самоуправление, самата им роля – за изграждането на единия пазар трябва да бъде засилено като акцент в доклада. Що се отнася до казаното от Гоша Маклафлин, удовлетворена съм от покрепата, която оказвате на идеята за корелационни таблици. Това ще бъде сериозен проблем наистина в съвета. Аз вече сундирах мнения в Латвия. Латвия е против въвеждането на такива таблици за сравнение практически. Вярно е, че е, въпросът е, за отдаването на превес на регламента или на директивата като е, нормативна форма трябва да бъде предмет на, на предпазлив, на внимателен анализ. Благодаря също така на, на, на госпожа Макларкин за това, че потвърди усещането, което имах и аз – че е, е необходимо да подчертаем ролята на държавите членки в задължението им да въвеждат във вътрешното си законодателство в рамките на определени срокове. Ето защо аз в доклада си е, споменавам е, е така наречения референтен критерий. А, е, обръщам се към господин Репо вие е, също е, казахте нещо в съзвучие с, с това, което и аз имам предвид за ускоряване е, на, на транспонирането. Особено благодаря на господин Крейцман в коментара му посветен на моята част от доклада а именно, че вие сте убеден привърженик на регламентите, е, е, за сметка на директивите. Лично и аз така смятам, но, но разбира се, ще трябва да, да съгласуваме с колегите, а и с е, представителите на Европейската комисия какъв да бъде окончателният текст. Аз бих искал да си поговоря малко повече с госпожа Кораца Билд по въпросите за дерегулирането, за да схвана по-добре какво е, има тя предвид. Благодаря на госпожа Гепард заказаното от нея относно взаимната оценка, бележки основани на нейния личен опит. Добре е също така да чуем, че социалистите подкрепят корелационните таблици. Това е важно, за да, за да гарантираме успеха на доклада. по два въпроса, зададени от госпожа Штайлер за петте приоритета. За сега, аз предлагам седем, трябва да ви кажа, обаче знам, че всички ние заедно трябва най-накрая да се обединим около 5 плюс 5 плюс 5. И, и значи ние заедно ще, ще решим. Аз съм готова да, да погледна отзивчиво на всичките ви предложения. Както казах, цифровата стратегия за мен е нещо много важно. Аз ще внеса съответното изменение. Малкъл Харбър, е, напълно прав сте за липсата на една лесно достъпна единна информационна система за единия пазар, която да бъде достъпна за малките и средните. Трябва е, да ви кажа, когато аз проучих въпроса, е, е, се оказа, че има множество така наречени единни гишета или, или единни източници на информация, толкова много, че, че човек се обърква. Те всъщност не са едно гише в края на краищата. И тази система трябва да бъде оптимизирана. Ами това е май. Ако съм пропуснала нещо, е, не се колебайте, обадете ми се, ще, ще поговорим. И отново нека кажа в заключение, много съм ви благодарна е, за, за отзивите. С много голям интерес очаквам по-нататъчната работа. Уверявам ви, е, че тя е източник на радост за мен. Благодаря. А, благодаря ви, госпожа Калниет те. Много само да ви се извиня за това, че днес латвийският език не е сред работните езици на нашето заседание. Е, е, честно казано, с секретарята ние положихме големи усилия е, да осигурим латвийски язик. Единственото, което мога, мога да кажа, че ще продължим да полагаме тези усилия и, и на следващото заседание ще ви осигурим превод. Но така, Бих искал да се върна на, на общия въпрос за предстоящия график по всички доклади и за е, процедурните стъпки, които е, ни предстоят с евентуално общо обобщително заседание на края но координирането, вързването на различните доклади, е, виждате е нещо, на което ние гледаме много сериозно. Е, е, докладчиците добре работят помежду си. Разбира се, обединяването на мненията около единна група приоритети ще бъде най- най-трудното нещо. Значи, както вече казахме, 50 приоритета означава, че просто няма приоритет. А, а комисията очаква от нас да й дадем някои указания за политическите си предпочитания. Разбира се, когато говорим за политически предпочитания, те по определение се, се различават. Но, но, но само така бихме могли да подтикнем по-нататък усилията на, на комисията. Сега, е, нека чуем изказвания по доклада на Корея де Кампус. Кои са записалите се първо докладчици в сянка. Госпожа Тюн, господин Кройцман, госпожа Руле, господин Филидис, Аз също съм докладчик в сянка, така че ще си дам, ако ми позволите за кратко думата. Благодаря, господин председателю. Ако нямате нещо против, е, моля ви да взема думата пръв, макар и да не ми е ред, защото има една важна среща посветена на Близкия изток и трябва съвсем а, е, скоро да изляза. Извинявам се на колегите и ви благодаря за разбирането. От моята група не присъстват другите двама докладчици е, в сянка и за това искам да направя някои по-общи изказвания по позицията ни. Боим се, че документът на Европейската комисия възпроизвежда логиката на договора от Лисабон и по собствени признания на комисията, та далеч не оправдава големите очаквания – първо трябва да изчисти приоритетите си и дългосрочното си виждане комисията преди да се пристъпи към следващите мерки. Разбира се, има достоинства този документ, но той не отдава дължимото на социалното измерение. То трябва да стои преди всичко. Новия дневен ред за единния пазар трябва да бъде оформен така, че да засили социалната справедливост. Именно това е квинтесенцията на доклада Корея де Кампус, който подкрепяме. Дори при свободното пазарно стопанство не всичко е за продан. Има публични блага. Здравеопазване, култура, питейна вода. Това не зависи от а, е, потребностите на пазара. В противен случай ще а, е, се подкопаят самите устои на демокрацията във всяка държава ще се попречи на свободата на сдружаване. Защитата на потребителите и на работниците трябва да бъде в сърцето на всяко законодателно предложение, а за целта е необходим нов начин на мислене. Защитата на потребителите и социалното измерение да бъдат в центъра на всички правила πρέπει να συνοδεύεται από μελέτη του αντίκτυπου της για την απασχόληση στον αντίστοιχο. Съпъствани, разбира се, от доклад за оценка на въздействието в съответния отрасъл. Според мен, социалните услуги не могат да попаднат в обхвата на законодателството, посветено на конкурентноспособността, независимо от формата на акта. Достъпът до висококачествени социални услуги е първостепенна политическа задача. Висококачествените работни места, училища, медицински заведения са все част от качеството на живота и ние не можем да се лишим от него. Благодаря ви за вниманието и се извинявам, че трябва да напусна поради неотложен друг ангажимент. Благодаря. Благодаря. Както винаги, Кириакос има съдържателни предложения и очакваме внесените от вас предложения за изменения. Трябва да чуем всички членове на комисията. Сега госпожа Туна има думата. Дали сте готова, госпожа Тун, да вземете думата? Excuse me. Thank you very much. Um, I am um, shadow to the second Mr. Correa. Е, благодаря. Аз съм докладчик Сянка по втората част, е, работена от господин Декампус. Ние разговаряхме с него много конструктивно е, миналия понеделник. И набелязахме някои неща, които те първа трябва да се пообсъдят. Общо взето, според мен, е, не само следва да реагираме на предложението на, на Европейската комисия, но и по примера на госпожа Калниети, е, по първата част от доклада ние трябва да бъдем активни, трябва да, да изпреварваме, ако щете, идеите на комисията, да си подредим приоритетите и да ги заявим по най-категоричен начин. Между другото, думата governance на английски, нали, прословото економическо управление, трудно се превежда и на полски язик. та, та не знам дали да, да не вземе да се окаже препаникамък това. Е, приветствам това, че е, докладчиците са се е, договорили за единна структура на трите доклада. Тъй, че при това не знам как точно ще изглежда окончателният текст на господин Декампус, допускам, че, че той ще бъде е, структуриран както и, и другите. Онова, е, е, редакцията, с която съм запозната на този етап, е, поражда е, у мен е, някои забележки именно по структурата на доклада. Няма ги е, главните ни приоритети. Не са изведени ясно, не са подредени иерархично, което е изключително важно, според мен. Изброени са инициативите по акта за единия пазар, но всъщност не се дава посоката на, къде, на където да тръгнем. А, да, разбирам, че структурата ще, ще се промени, понеже е, Определено структурата на доклада на господин Декампо е, е различна от тази на другите две части. А що се отнася до съдържанието, ми се струва, че не са необходими три страници е, посветени на, на встъпителната част, е, на встъпителните тирета. А, а, просто трудно се чете. А, между политическите групи сме приели, че, че ще се търси надпартиен подход – но, но тук има някои особено спорни въпроси. Е, знаменитата е, социална клауза, е, например, и нейното повсеместно въвеждане. А хоризонталното и въвеждане във всички актове. Аз, се, аз просто се чудя как ще стане това. На практика, как ще се оценява въобще. Значи, трябва, трябва да, да, да търсим общото между е, различните партийни или политически позиции, е, мисля, за да стигнем до някъде. Втората част е, на доклада съдържа важната трета част несъответствия. Обаче, според мен, не е нужно да, да насочваме вниманието към несъответствията, а би следвало да формулираме ясни предложения – и всъщност онова, което по третата част е квалифицирано като несъответствие, е, се третира в другите части. В това число авторските права, е, цифровия по-нататък краткосрочните стратегии в четвърта част – аз би ги нарекла приоритети, също са засегнати на друго място. Това число е, фалшификатите, пиратството, Става въпрос в, в, в е, е, частите, е, присъстват тези неща в частите разработени от други докладчици и би следвало по-добре да съгласувате нещата. Що се отнася до допитването, до, до широката общественост и заинтересованите партньори? Съгласна съм с госпожа Руле, че че не, там има неблагополучие. Но това би трябвало да бъде изнесено в третата част от доклада, да, да не остава тук, понеже в противен случай би породило известно объркване. За мен е, както казах, най-важно е да имаме приоритети и то подредени е, иерархично. Е, за мен е най-важното е взаимното признаване на професионалната квалификация, продуктовата безопасност, което означава наблюдение на пазара, е, е, радиочастотния спектър, законодателни инициативи относно достъп до някои основни банкови услуги и всичко свързано с това после от предложенията на комисията картата Младеж в движение, е, после е, е, телефонния роуминг, единен пазар на почтенски услуги, което е тясно свързано с въпроса за електронна търговия. Тук става въпрос за колетните пратки – И така нещата ще станат по-ясни. Докладът ще стане по-прегледен и ще се установи последователност между частите. Благодаря. Благодаря. Следват господин Кройцман и госпожа Рулек, Госпожо Гепард, вие също желаете. Добре. След докладчиците всяка ще ви дам думата. Има ли други желаещи? Да, да, да видим. И така, господин Кройцман, да се готви госпожа Круле. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на господин Декампус е, за положените усилия, въпреки че имам е, няколко предложения за подобряване на този текст. Първо, по отношение на структурата. Мисля, че се нуждае от по-добро структуриране по теми този доклад по преамбилната част, свободно движение, права на потребителите и така нататък. Това може да бъде първа част, след това приоритетните мерки, които да бъдат по-добре посочени, изтъкнати. Сега, по съдържанието, съгласен съм с докладчика, който казва, че а, по отношение на енергетиката и цифровизацията. Това ще доведе до осезаеми ползи за гражданите формирането на този пазар. Нямаме нужда от хоризонтални клаузи, надхвърлящи тези мерки, но все пак трябва да се преценят правилно предложенията от социална гледна точка. Трябва да има съвместимост между новите законодателни текстове и член 9 на договора, както и хартата за основните права. Що се отнася от директивата за командировките, не е необходимо да приемаме нова директива, а по-добро сътрудничество между комисията и държавите членки като се изчистят недостатъчно прозрачните зони, както и преодолеят препятствията, свързани с транспонирането. Трябва по-ясни формулировки, също така по услугите от общ интерес и всичко свързано с обществените поръчки. Не трябва да се налагат разпоредби, които ще имат отрицателно въздействие върху услугите в социалната сфера. Трябва да се отчитат и спецификата на различните сектори. Марио Монти препоръчва, между впрочем, в доклада си да не се правят предложения с малко шансове е, за е, широко одобрение. И трябва да отчетем, че в Европа има различни правни системи и не трябва задължително е, да приемаме американския модел – има доста добри разпоредби, по-специално по мобилността а, и предоставянето на частоти също така. Благодаря сега госпожа Роле. Благодаря. Съгласна съм по последните две точки, изтъкнати от господин Кройцман. Наистина, представянето на работни места, създаването на работни места трябва да върви успоредно с развитие на обучението. Колкото до честотите, роуминга и трансграничното движение на данни, мисля, че тук трябва да има по-ясно и по-конкретно изразена позиция. Но във всички случаи Директивата за командироване трябва да бъде модернизирана, усъвременена. Е, господин Кройцман знае, че Германия е, има горчив опит в е, тази сфера, решението на съда, тъй като Германия не транспонира правилно директивата за командировките. Това е специфичен германски проблем, но посочва той, че се нуждаем от изменения към по-конкретни е, разпоредби. По отношение на обществените поръчки стои проблема с е, социалната отговорност на предприятията – Комисията предприе оценка в тази сфера и аз поздравявам това начинание да се види кое е необходимо да се направи, кое не е възможно, съгласно критериите в околната среда, в социалната сфера това не е възможно. Смятам, че вместо да говорим непрекъснато за рамки, трябва да се отчитат две, два конкретни елемента. Услугите от общ интерес и въпроса с субсидиите. Комисията многократно посочи, че тези текстове се нуждаят от изменения в конкретна посока. Още няколко неща, които искам да е, повдигна по отношение на е, ипотечните кредити. Това, което предлага комисията, според мен не е достатъчно конкретно. И бих е, искала, цитирайки английския текст, по отношение на ипотечните кредити, не трябва да е, забравяме, че в някои държави именно тези е, кредити бяха в основата на финансовата криза. Така че трябва да бъдем особено внимателни, е, да не се стигне отново до нови спекулативни балони в тази сфера. И не трябва да се стремим на всяка цена към хармонизиране, без да отчитаме необходимостта от увеличаване на прозрачността и защита на потребителите. Така че да не избързваме твърде много и да избудем очи, вместо да изпишем вежди. Предложението на комисията не е достатъчно ясно. Не виждаме също така какви ще бъдат конкретните последици. Предложението на господин Берние относно климатичните изменения също не е достатъчно ясно. Ние ще внесем изменения по посока на развитие, на устойчивото развитие. Благодаря много. А сега нека аз кажа няколко думи в качеството ми на докладчик Сянка от нашата група. Първо, аз се отнасям благосклонно с разбиране към нещата, казани от другите тук са докладчици, особено господин Кройцман, госпожа Руля. Съгласен, съгласен съм с госпожа Руля по въпроса за единия ипотекарен пазар. Може би си спомняте, че нашата комисия извърши немаловажна работа по правата на потребителите при, при кредитирането. Въпроса за отговорното кредитиране. Но е, въпроса за трансграничното предоставяне на, на ипотечни заеми е особено важен за изложеността на потребителите на, на особени рискове. Но от гледна точка на нашия интерес, според мен би било по-уместно да поискаме от комисията да е, избърза, да, да, да побърза с доклада си оценка на изпълнението на е, директивата за потребителския кредит. От гледна точка на, на единия пазар това мисля е, е от по-голямо значение. А, а в тази директива, разбира се, също има разпоредби за отговорното кредитиране и, и, и е, информирането на кредитополучателите навсякъде в Европейския съюз. Знаете, има, има сериозни разминавания на, на практиката в различните държави членки в това отношение. Така че аз бих се насочил на там в измененията и допълненията по доклада. И на второ място, е мал, малко по, по-широко казано, бих искал да засегна въпроса за е, услугите от обществен интерес. През 11-те години, е, е, от, откакто е, съм тук в парламента, е, тази идея се носи из въздуха. И аз се едни и същи е, въпроси задавам, никой не ми отговаря. Какви проблеми всъщност би решила тази, тази е, директива, евентуално за услугите от общ е, интерес? И, и, имайки предвид, че във всеки случай предстои задълбочен преглед на уредбата на обществените поръчки, на, във връзка с концесиите и, и се пред, предвижда да се регламентира е, и, и държавно-частните партньорства. Предвид това, е, този въпрос за една рамкова а, а, директива ми, ми се струва не, не, не навременен, не, неуместен. Да не говорим за шансовете да постигнем какъвто и да било политически а, напредък. Според мен държавите членки изобщо не проявяват интерес към тая митична рамкова а, директива. Аз във всеки случай не, не бих подкрепил по-нататък идеята. И още. Един от е, въпросите, повдигнати от нашата комисия пред господин Барние, е, ако, ако си спомните, и по които той в последствие постигне известен напредък, е, бе за това, че представата на гражданите за единия пазар твърде често се обославя от това, че правата на които според гражданите те имат право, в това число лесно предвижване от една страна в друга, лесно откриване на банкова сметка в чужбина, прехвали на пенсионни права, регистрация на автомобили, отношения с данъчните власти, прехвърляне на, на децата в учебни заведения с прехвърляне на постигнатите степени нищо от това сякаш не, не се постига. Е, господин, господин е, Ламасур е, обърна вниманието на, на госпожа Рединг и, и тя излезе с много интересно съобщение за, за европейските граждани в Европа през 21 век. Тук, тук, тук, тук има връзка Господин Барне е, ни обеща да ни е, представи списък на е, първите 20 непреодолими пречки, които обесърчават хората по отношение на, на единия пазар. От друга страна, не бихме могли да, формално да отговорим на препоръките на госпожа Рединг, тъй като нали, този въпрос не ни е подведомствен. А пък аз съм крайно разочарован, че никоя друга комисия в парламента не желае сякаш да, да, да обърне внимание изобщо на съобщението на госпожа Рединг. В крайна за какво сме се събрали тук? И, и ми се ще в нашите доклади някакси да, да, да, да споменем това. Сега, това може да се окаже 51-та е, точка, е, която на, на, на някой може да им дойде в повече, но, но ми се струва важно, предвид отсъствието на интерес от страна на другите, очевидно. Е, тук имаме възможност да подчертаем необходимостта от реформа в областта на взаимното признаване – е, по някои от въпросите за професион... карти за професионална квалификация и прочие, е, е, има немалко какво да се каже, което, което е важно, но все пак трябва да си даваме сметка, че всичко се свежда до информационното обезпечаване. И тогава навлизаме в трънливата територия на обмена на информация между държавите членки за, за професионалната квалификация, регистри на, на дипломиране и сертифициране и така нататък. И разбира се въпроса за личните данни. Много, много е важен този аспект за прехвърлянето и употребата на лични данни. Тук трябва да се търси деликатното равновесие между е, стимулирането на единия пазар от една страна и опазването на личната неприкосновеност. Е, що се отнася до финансовите услуги? Е, въпросът за банковите услуги, за конкуренцията в банковия сектор са важни неща, които засягат ежедневието практически на всички европейски е, граждани. И така, е, лека полека стигаме до главното за мен, което, което, е, което присъства навсякъде. А именно социалното измерение на единия пазар, социалното въздействие на единия пазар. Тук най-важното е всъщност създаването на нови работни места в единния пазар. И целият този въпрос за създаването на нови работни места някакси не е подчертан достатъчно в текст. Понеже, край на краища, ако единия пазар не доведе до повече работни места, трайни работни места, висококачествени е, работни места, особено в областта на иновациите и на е, продуктите, които дават, осигуряват световна конкурентоспособност на, на Европейския е, съюз, то а, а, няма да, да, да заслужим общественото доверие. трябва да ги, да, да ги включим тези неща. От нови работни места към банково финансиране, към насърчаване на малките и средни предприятия. Е, и мисля в тази връзка, че оценката на социалното въздействие следва във всеки случай да, да отчита е, аспектите на заетостта. Аз вече е, съм представил повечето от, от тези свои бележки в писмена форма на господин Декампо. но Очаквам да, да продължим работата заедно. А сега още трима колеги желаят да се изкажат по доклада. Е, следя времето, много време имаме колеги, е, така че спокойно госпожа Гепар, госпожа Файла, господин Майер, и после, ако никой друг не желая по тази част от доклада, аз пак ще помоля Гошея Бромтер от комисията да обобщи и е след това на, на професор Декампус като, като докладчик. Госпожа Гепард. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на докладчика, господин Корея Декампус за този пълен доклад, и тази част от предложението на Европейската комисия всъщност отива най-далеч и отговора съответно трябва да бъде също в тази посока. И самото заглавие на доклада на господин Барние е вътрешния пазар – един вътрешен пазар, който е конкурентно способен и е за европейския гражданин. Така че отправната точка а, е гражданина, това са гражданите и в тази а, а, сфера трябва да се задълбочат още повече нещата. Господин Декампус и е извършил една работа, която наистина отговаря на интересите на хората. Е, и можем по отношение на социалната клауза и транспонирането това да се използва като една база признаване на услугите от общ интерес, хартата на основните права. Това наистина е общата основа на трите доклада. И тъй като нямаме много място, петата част все още не е включена в доклада на господин Карея де Кампус, но това ще се случи чрез измененията. Е, Някой тук е, е, попитаха в каква посока трябва да бъдат приоритетите. Именно в тази пета част ще стане дума за тях. но искам да противореча на председателя по два въпроса. Съжалявам, че трябва да направя това, господин председател. Господин Карея де Кампус искаше да се изкаже по предложенията на госпожа Рединг и на последното заседание на координаторите а, а, а, подхвърлих тази идея, но другите координатори отхвърлиха и тъй като нямаше мнозинство, господин Декампус не можа да направи това. Не можем да го опрекваме в това че нямаше възможност да го направи и трябваше да се съобрази с становището на координаторите. А сега, ако се защитава тук друга теза, мисля, че господин Декампус с удоволствие ще включи тези предложения на госпожа Рединг но е, това ще зависи от решението на комисията. Вторият въпрос е, е свързан с услугите от общ интерес. Е, според вас това е решение, което търси проблем, но не е така. Ние не сме казали, че искаме рамкова директива, а правни рамки. Така че все още няма решение по формата. Трябва първо да се проведе дискусия по този въпрос. И а, трябва да бъдат посочени основните насоки от парламента, дали ще бъде директива, регламент или нещо друго. Във всички случаи се нуждаем от а, някакви правни рамки. Е, видяхме е, как стоят нещата и какви са дискусиите по приложното е, поле с директивата за услугите. Защото има наистина е, е, сфери от основно значение за гражданите. Да речем здравоопазване. Така или иначе, нуждаем се от е, специфични разпоредби по този въпрос. В здравеопазването, например, гражданът е пациент, болен, не потребител. Така че тук се налагат специфични разпоредби, подхода трябва да е друг. Искам да направя бележка и показаното от господин Кройцман по социалните клаузи. Той казва, че това вече е направено от Европейската комисия. Съжалявам, но няма такива оценки на въздействието освен в економическата сфера, не в социалната. Като социал-демократи ние наистина държим на това оценката на въздействието да надхвърли тези економически рамки. Трябва да се види дали интересите на гражданите в социалната област се взимат предвид, когато се обмислят правните рамки. И това а, трябва а, да се реши. А, на много по-ранен стадий, а не чак на етапа на транспонирането. И именно това се има предвид в тази социална клауза. Не какво е въздействието за економиката, а по отношение на основните права на гражданите като потребители, като работници. Това е, е подход, е, предвиден от докладчика. Моля да ми извините, господин председател, трябва да напусна заседанието, е, защото трябва да изготвя списъка за гласуване за моята група. По отношение на правата на потребителите има въпроси, на които трябва да отговоря. Мога ли да направя една бележка по доклада на господин Бушой? Може би не съм го разбрала правилно. Сътрудниците ми е, ще ми предадат е, по-късно вашия отговор. По отношение на вакцинната дейност, говорихте а, е, естествено подчертавате значимостта на този въпрос. Казвате, че трябва да се мисли как точно да бъде определен един подход. Има няколко възможности. Какъв е вашият подход, който предлагате? Във Франция, например, е, се мечтае за Силицева долина някъде по долината на Рона, да речем – в Германия е, се работи е, по системата на клъстерите. Е, това смятаме, че е по-ефективно за средните и малки предприятия, които са в центъра на иновационната дейност. И между тези две възможности Накъде а, клонят вашите предпочитания? На къде ви води сърцето? Смятам, че би трябвало да наблегнете повече върху развитието, устойчивостта, основните предизвикателства, свързани с околната среда и климата. И ако може е, да се включат тези измерения във вашия доклад. Смятам, че това ще бъде от голяма полза. Много благодаря. Само по няколко въпроса, които бяха отправени към мен. В своето изказване заявих, че а, е, толкова е богато съдържанието на съобщението на а, е, комисар Редин, че а, според мен си заслужава отделен доклад. Това е което а, исках да а, посоча като една обща бележка. По рамковата директива продължават разискванията и аз е, чакам от вас е, да формулирате проблема, който се опитваме да решим. И е, разбира се, убеден съм, че много интересното ви изказване към третия доклад също ще бъде отчетено. Сега следващите записани оратори по този доклад. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Е, след като изслушах колегите, имам няколко бележки в допълнение на казаното от госпожа Гебхарт. Е, обръщам се и към господин Кройцман. Е, той не участва в цялата дискусия по директивата за услугите. И нека да погледне предложенията, които сме направили по рамковата директива за услугите от общ интерес. Не искаме да обезсмисляме обществените поръчки. Напротив, стремежът ни е те да се развиват, както е предлага и господин Бърние наистина в момента се обмисля дали социалните критерии трябва да придобият задължителен характер. Не знам дали, дали през април ще има коража да направи това, но този въпрос така или иначе беше вече зададен и някои граждани се питат дали това ще стане на европейско равнище. Трябва да се облече в по-конкретна форма а, това. На второ място, когато казвате, е, че социалните последици е, са обхванати от оценките на въздействие, преди 3-4 седмици беше гласуван моя доклад по становище за тези оценки. Водеща комисия е правната, ще гласува това през март. И всъщност беше гласувано социалните последици да бъдат по-добре прецизирани от това, което е практика. Тоест, това означава, че тези аспекти не се отчитат достатъчно. И комисията трябва да бъде по-осторожна в тази област оценките на въздействие трябва да отчитат тези критерии. Що се отнася до дипломите и признаването на квалификациите, това може да се включи в предложенията по пета директива. Аз участвах в дискусията по мобилността на младите Започнахме с голямо воодушевление в Комисията по социално дело и много младежи напускат училище или университета, но всъщност нямаме ясна представа какво представляват паспортите за мобилност. Така че младежите да събират точки в зависимост от евентуалните работодатели. Но така или иначе тези сертификати трябва да бъдат признати от работодателя и трябва да се направи оценка на тези паспорти. И не трябва да се допуска грешка, да се дават прекалено много надежди във връзка с тези младежки паспорти. И много неща се повтарят, защото това се случи преди 7-8 години, но не се отчитат грешките от миналото а само тогава ще можем да извлечем полезни заключения. Добре, благодаря. Разбира се, много уместни въпроси поставяте пред докладчика. Предложение 34, мисля, отразява това, което вие казвате. Възможно е да подсилим 34. Господин Майер, последно и е, моля ви накратко, защото трябва да имаме достатъчно възможност за всички. Благодаря ви, господин председател. Драги колеги, Това с доклади с общ характер, така че се е, питам дали не е настъпил моментът да помислим за правните рамки, нещо, което беше споменато. Гражданите не винаги разбират разпоредбите, които са в техен интерес, каквато и да е дискусията по социалните аспекти. Това, което аз разбирам е, че гражданите трябва добре да разберат какво представлява общия пазар – единния пазар, а, защото тук се пилем по а, различни комисии а, и текстове. Не знам какво става в правната комисия, например, или на транспорта. Какво остава за гражданите? Как да разберат те действието на е, единия пазар. През 65-та година имаше една цел, ясно посочена, вътрешния пазар. Е, все още имаше е, контрол на проверки по вътрешните граници, но те вече са в миналото тези граници И а, тук се говори за а, свобода, свободно движение на а, хора, стоки, капитали. Ако искаме да а, регулираме тази а, сфера, трябва да има съответствие, да се отчитат свободите и социалните елементи, защото всъщност всичко това се прави за гражданите. Те трябва да се ползват от тези свободи и е, трябва да е, бъде поносимо социална гледна точка. Сега задавам въпроса дали няма да е разумно все пак да има някаква иерархична подредба в тези правни рамки. Ако попитаме някой гражданин, обяснете ни какво представлява вътрешния пазар? Тоест, ако получим такъв, такъв въпрос, един депутат, той а, няма да може да даде съвсем конкретен отговор. Трябва да бъдат подредени по-свободи. тези а, текстове. Когато говорим а, за свободно придвижване на хора, тук не трябва да забравяме и здравеопазването, здравето на гражданите. Ако има някакъв здравен проблем, какъв е, какво е решението? Ако говорим за свободно движение на стоки, говорим за права на потребителите, електронна търговия, когато говорим за свободно движение на услуги, трябва наистина да се отчете какво трябва да се вземе предвид, за да бъде гарантирана тази свобода. Тук се включва свободата на транспорта. По свободното движение на капиталите също. Ние носим отговорност пред гражданите за проблеми в тази област и е, гражданите не са информирани за много от е, проблемите, които могат да възникнат. Така че при подобни доклади, нека е, да обхванем по-широко нещата. Не може ли, тъй като този въпрос се разглежда не само в нашата комисия, и в други комисии, да представим едни по-общи предложения. Така че това исках да подчертая. Um, Благодаря ви. Това са интересни идеи и разбира се, вие спокойно можете да внесете цялостно предложение, стига да желаете колкото и амбициозно да е то. И вероятно по-скоро мястото му е в доклада в частта на госпожа Калнети. Но във всеки случай, това, което а, развихте е интересно. Сега, а, нека чуем госпожа Бромтър и, и накрая а, господин Декампус ще обобщи и след това ще занимаем и с третата част на господин Босой. Горе долу около час имаме. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за разискванията, за отзивите е, по тази част, посветена на акта за е, единия пазар. Както подчерта Говша Гепхард, това е много важна част за е, комисията, доколкото ни дава насоки за ориентацията на политиката ни в областта на единия пазар. И ние много сериозно и внимателно ще се отнесем към коментарите е, по тази част. Ако ми позволите да засегна някои от въпросите, например е, повдигнати от госпожа Рюле за отговорното кредитиране, Потвържавам казаното и от вас, господин председател. Ние ще търсим начини за е, повишаване защитата на потребителите, но акцентът няма да е онзи, който е подсказан сякаш от текста в сегашната му редакция. По-скоро е, ще търсим възможности за предотвратяване на, на проблеми, затруднения за е, заемателите, за, за кредитополучателите. От друга страна, в цялата тази област на финансовите услуги е, ще търсим възможности за предотвратяване на кризи, бъдещи подобни на разгорялата се, знаете, в Съединените щати. Комисията възнамерява да излезе със съответно предложение още тази година и, и гледа много сериозно на, на тази своя а, задача в успоредица а, с текста, който се готви за, за нормативна уредба на основните банкови услуги, достъпа до, до тях на някои граждани. А, що се отнася до обществените поръчки, Бих искал да подчертая, че ние е, започваме задълбочен преглед на действащото законодателство за обществените поръчки и, между другото, задачата е и да, да, да се види как се възлагат е, услуги от общ економически интерес е, на частно правни изпълнители. И, и ние ще излезем със съответните текстове за, за обсъждане на този въпрос. По-нататък е, е, осъществяваме преглед на, на пакета нормативни актове за държавните помощи. Всичко това до края на годината. А, така че а, е, работи се. Сега давам си сметка, а, е, че тази, този дебат, който се води за рамкова директива за а, е, услугите от общ интерес, а, буди известни възражения от някои, но, но във всеки случай комисията работи, имайте го предвид, и разбира се, а, ще очаква с интерес а, разискванията а, по този въпрос. По-нататък, що се отнася до е, социалния ефект, социалното въздействие, изключително труден въпрос наистина за така наречената социална клауза. Е, нека ви уверя, че е, упорито работим в комисията за изработването на надежни, солидни оценки на социалното въздействие. Може би за сега не сте особено удовлетворени от резултатите на тези, от тези наши усилия, но Но, но усилия, усилия определено се полагат. Трудно е. И е, при е, оценката на въздействието на социалния ефект, разбира се, обръщаме внимание на заетостта. Значи ние се отнасяме е, с разбиране към е, споровете, които се водят, приветстваме дебата, е, който, който начевате, но е, имайте предвид, че нещата са в ход, лека по лека ще се подобряват и комисията определено възнамерява да работи за повишаване качеството на, на социалните си оценки. Предложение 41 посочвате, че до февруари 2011 ще критерии, да се въведат критерии за закрила на потребителите по отношение на ипотечните кредити, т.е. искате либерализирането на тези кредити, но става дума за директива за защита на потребителите. Да, да. Както се опитах да, да изясня когато говорим за интегриран вътрешен пазар, не това ще е акцента на законодателството, което ще предложим в тази конкретна област на единия пазар. По-скоро ще акцентираме върху защитата на потребителите. Да, благодаря, казва председателят. Нека чуем сега нашия докладчик с неговите заключителни думи. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на всички колеги, за разнообразните предложения, които направиха тук по време на разискванията. Благодаря и за отправените критични бележки. Може би помните, че когато обсъждахме документа на комисаря Бърние, с 50 предложения, Той каза, че те биха могли да се сведат и до 12 в зависимост от натовареността на комисията, но при толкова комисии, комитети и други структури могат да се възложат и повече предложения – Мнозина критикуват предложението е, за това, че е, някои са е, твърде мъгляви, пределно общи, други пък са прекалено конкретни. Винаги ще има критици, когато се формулират такива мерки. Искам да благодаря на госпожа Тун за изказването и за начина по който разкритикувахте структурата на доклада ми. Най-сериозно гледам на това, което казахте. Аз се постарах да следвам договорената структура с другите докладчици. Наистина ще преразгледам встъпителната част, ще видя какво мога да направя и също и общите принципи и ценности. Част от текста е възпроизвежда буквално структурата на документа на Европейската комисия. Затова съм използвал и понятието краткосрочни приоритети. Но приемам всички бележки от колегите тази връзка. Оставам с впечатлението, че до тук свършва съгласието и започва несъгласието в разискванията. Колегата то ме критикува за това, че не съм откроил ясно приоритетите в иерархична подредба. Но погледнете, имаме раздела краткосрочни стратегии и те са подредени от буква А до буква Д. Това са приоритетите и те са подредени по важност. Първия приоритет е по-общ по характер, но останалите са съвсем конкретни. Електронната търговия, борбата с фалшифицирането и пиратството, ефективна политика на комуникации и въвеждане на система за оценка на хоризонталната социална клауза. Това са приоритетите. По-ясно от това може ли да бъде? Според мен много трудно. Също така колегата Тун заяви, че трудно се прилага хоризонталната социална клауза. Извинявайте, но устройственото ни законодателство изисква такава хоризонтална социална клауза и това е посочено в точка 19 от съобщението на комисията. Въпросът е не дали ще я прилагаме, а как ще оценяваме изпълнението. И ако погледнете Моето предложение то е да се въведе една система от критерии, репери, които ще ни улеснят в оценката на изпълнението на хоризонталната клауза. Чухме от комисията какво се прави в тази посока и мисля, че то много се доближава до а, предложеното от мен в текста. Първоначално тръгнахме а, по пътя на изразяването на позиция по 19-те предложения на Европейската комисия по социалното измерение. Взехме предложенията едно по едно и фактически разкритикувахме всяко едно от тях. След това преценихме, че трябва да имаме един по-комплексен подход. видим какви са общите принципи и ценности, къде са несъответствията или празнотите. Разбира се, всички тези въпроси са а, взаимно свързани, но не забравяйте, че ние сме и количествено ограничени. 15 000 знака, в което се включват и шпациите. Но така или иначе, искам да благодаря още веднъж на колегата Туни за изказването и за отправената критика. Продължавам с казаното от господин Кройцман. Според мен за приоритетите вече отговорих по енергетиката и цифровата економика. Дадох отговор също. Напълно съм съгласен с въпроса за колективните средства за защита. Независимо от това дали сме единодушни по въпроса, така или иначе трябва да се предприеме нещо. Госпожа Руле говори за някои празноти, непълноти в текста, и се надявам, че с нейно съдействие ще мога да ги попълня. Свидетелствата за професионална правоспособност или картата за професионална квалификация е едно предложение. Роуминга, широколентовия достъп са други примери. Все е в същата посока. В областта на кредитирането ипотечните заеми заслужава да се отбележи общия тон на изказванията. В смисъл, че ще е трудно да се хармонизира законодателството на държавите членки и все пак не може да продължава все така. Нещо трябва да се направи. Ако нищо не предприемен, ще продължат трудностите на ипотечния пазар, които започнаха през последните години. Но пак искам да повторя, че това е в ресора на други парламентарни комисии и нямаме кой знае какво да направим тук. Съгласен съм, че тук не говорим за измененията на климата и трябва да намерим начин да ги отразим в доклада. Продължавам с изказването на Малкъл. Мисля, че отговорих за кредитите, ипотечните заеми, за услугите от общ интерес. Малкам каза, че се лутаме през последните 12 години без единен нормативен акт. Вярно е, като че ли се боим да го направим. Всяка от държавите членки се запътила в една или друга посока – а съдът междувременно се произнася по не особено лицеприятен за държавите членки начин. По въпроса за представата на гражданите за единния пазар, Малкълм, ти си съвършено прав. Затова съм посочил в предпоследния приоритет комуникационна политика – което означава осведомяване на гражданите какво означава единия пазар. И още нещо, което посочи Малкъл. Според него, в доклада трябва да се наблегне повече на създаването на работни места. Това е обективна критика, с която съм напълно съгласен. В известен смисъл съм загаднал, че мобилността на работната сила не допуска нарастването на безработицата, но това е по-заобиколен начин, а трябва по-ясно да се каже направо, че говорим за създаване на работни места. Благодаря ти, Малкам, за всички твои бележки. Гебхарт и останалите оратори пак говориха за услугите от общ интерес. Удостоверенията за правоспособност отново бяха посочени в изказванията. На това отговорих и за това преминавам към изказването на господин Майер. Съвсем точно обясни той за какво се борим. трябва да укрепим или ако няма да създадем правната рамка, която ще помогне на гражданите да разберат какво означава единния пазар и как функционира той. Преди 20 на години говорихме за свободата на движение на хора, стоки и услуги. Продължаваме да работим все по същия въпрос и дори още по-усилено. Благодаря на господин Майер за изказването и за внесените предложения за изменения. Благодаря на останалите, които внесоха такива предложения. Чухме и важното изказване на Европейската комисия по кредитите, и ипотечните заеми и услугите от общ интерес, но спирам до тук. Благодаря. Благодаря и за отговорите. Сега продължаваме с последния, но само по подредба, в никакъв случай не по значение доклад, доклада на господин Бусой. Имаме дестина минути да обобщим. Надявам се, че господин Карас, докладчик в сянка от НП, ще е тук. Другите двама докладчици в сянка са тук. Един от тях е госпожа Руля. Тя а, като че ли покрива задачата на всички останали. Вече съм записал желащите да се изкажат. Няма да губя повече време и ще дам думата на записалите се, за да имаме дестина минути за обобщаване. Не искам накрая да ви пришпорвам, но проявете разбиране и нека да чуем докладчиците в сянка. Заповядайте. Мерси, президент. Благодаря, господин председател. Благодаря на първо място на господин Бушой, защото наистина ние доста добре работихме заедно и това, което ще кажа по неговия доклад, ще бъде свързано с приоритетите, така както ги виждам аз е, и които са във връзка с другите два доклада. Поздравления, господин Бушой, за вашия доклад. Ясна структура има той, с ясни е, разграничения по отношение на приоритетите. Въпреки че аз не бих направила същата структура, защото вашата част 3 и част 4 за пред, пазара за предприятията и за услугите, смятам, че е много важно, т.е. тези две части от вашия доклад са най-важните според мен. Разбира се, иновациите и електронния пазар също са важни. Но спазвайки вашата структура, Смятам, че е много важно и това е посоката на измененията от нашата група. Струва ми се, е, казвам, е, че трябва да се прецизира в точка 6 и 7 значимостта на обществените поръчки, както и критерии, критериите, на които те трябва да отговарят. Социалните критерии са изключително важни за средните и малки предприятия, така че те да бъдат защитени, защото те доста често са подизпълнители. И това е особено важно при тръжните процедури. Трябва да се прецизират и критериите, свързани с околната среда, е, защото ние се борим срещу климатичните изменения и е изключително важно тези предприятия, средните и малки, да имат достъп до е, поръчките е, при сигурност. Още нещо, което не е отбелязано тук в тази глава е позоваването на инвестициите в сферата на транспорта и енергетиката – а, чрез а, обществени поръчки, както това беше подчертано а, тук и също така да прецизирате това позоваване на директивата за почтенски услуги. Става ли дума тук за универсална услуга? По отношение на приоритетите, няма да се очудите. В банковата сфера, това е третата част на доклада, Смятам, че това е много важно и тук има връзка и с останалите два доклада, особено този на господин Декампус. Смятам, че е изключително важно и за гражданите, и за малките предприятия да се посочат ясно какви са правилата, на които е подчинен финансовия пазар и е, да се посочат основните е, насоки е, тук, защото има огромни различия между държавите и даже между регионите от една и съща държава. Така че е много важно в коя посока трябва ние да вървим и какви ще бъдат границите на тук. Говорите много за растежа, това означава създаване на работни места, което е свързано и с иновацията, и с услугите, и средните и малки предприятия. И така стигаме до услугите от общ економически интерес. Това наистина трябва да бъде обсъдено допълнително, дали ще има общи правни рамки? Вероятно не. Госпожа Кораца Билт бих искала да я попитам какво разбира тя под дерегулиране. Защото ако тръгнем по, тази, по този път, ще, това ще бъде точно в обратна посока на това, към което се стремим. А в четвъртата част също ще внеса изменения, защото е, трябва ясно да бъдат посочени критерии е, за тези е, услуги. Защото въздействието на кризата е много значимо и има връзка и с социалното сближаване и това е свързано и с достъпа до обществени поръчки, партньорството в трансграничните зони, втората глава. Мисля, там също има какво да се добави. Разбира се, нещо, което според мен е пропуснато, е, а е важно в четвъртата част за услугите. Във всички трансгранични зони трябва да се следи да бъдем осторожни за най-уместното прилагане на директивата за услугите и връзката с бъдещата директива за професионалните квалификации. Господин Бушой, вие говорите за това и в последната част, точка 20. Смятам, че тъй като вчера присъствах на заседание в комисията, във връзка с професионалните квалификации. Този въпрос беше обсъден с хората, които работят по същество. Важно е да се ориентираме към европейска карта, което ще даде гаранции за гражданите и за работещите в тази сфера с системата за информация, система, която добре действа, но естествено може да бъде усъвършенствана и именно в тази посока ще бъдат нашите изменения. Но смятам, че докладът е добър, е, особено във връзка с останалите два. И наистина, госпожа Кълниете, вашия доклад също високо го ценя. Сега, дали да бъде директива или регламент, това може да бъде допълнително обсъдено, но нека да не прекаляваме с регулиращата дейност. Нека да има по-малко текстове, но с по-високо качество. Като добре бъдат идентифицирани потребностите и на гражданите, и на предприятията. И а, с тези приоритети, които са посочени в трите доклада, смятам, че ще можем добре да работим с а, комисията и съвета ще ни подкрепи. Благодаря ви. Uh, благодаря. Благодаря ви и за усилията, които полагате, е, водейки усилията ни в областта на взаимното признаване на професионалната квалификация. Ан макар и се тук, ако е готов да се изкаже, ще го е, помоля е, да вземе правдумата в качеството му на докладчик в сянка за НП. Благодаря, дами и господа. Моля да ме извините за това, че закъснях, но имаше изслушване в комисията по економика във връзка с банковия надзор по ценни книжа и застраховки. Така че благодаря за думата, която ми давате. Поздравления за този доклад. Имам обаче няколко бележки и а, то критични, които ще бъдат включени в измененията. А, член 9. А, е, засилване на електронната търговия, е, хармонизиране на е, правото. Днес след обед ще гласуваме тази директива и смятам, че е по-добре да изчакаме, за да видим как на практика ще се прилага подобен текст преди да искаме а, е, такова единно а, е, а, е, право. А, това е едната ми бележка. По член на 13 а, също имам бележка. Тук смятам, че трябва да се а, постави а, акцента върху а, една единна точка за контакт, която да предоставя тази информация да има яснота. По отношение на обществените поръчки, тук се налага гъвкавост, разбира се, но трябва да отчитаме и особената ситуация, в която се намират услугите от общ интерес. По точка 18 нелоялна е практика. Много от колеги от моята група смятат, че не отивате твърде далеч. Може да се направи повече. През 2008 година парламента поиска от комисията да се предприемат мерки срещу подобна лъжлива реклама и каталози с е, погрешни адреси. Е, по отношение на концесиите в сферата на услугите, искам да припомня на докладчика, че през 2009 година всички политически групи в парламента категорично а, е, изразиха своето мнение против а, такива а, нови рамки. Смятаме, че сегашните рамки са напълно достатъчни с съответните общи принципи, а, свързани с борбата срещу дискриминацията, равното третиране, прозрачността, гъвкавостта и борбата срещу опоручаването на конкуренцията. Всичко това съществува. Така че бих попитал, преди да изискваме нов формуляр, свързан с професионалната квалификация, дали да не се първо направи оценка на ползата от подобен формуляр. Смятам, че трябва да се осъществи връзка между различните търговски регистри – е, останата част на доклада е, намирам за твърде добра, е, така че ще трябва да чуем гласа на парламента и така че да стане факт това законодателство. Ние разбира, сме, разбира се сме готови да помогнем на комисията, така че тази практика да добие реална форма. Благодаря ви. Uh, uh, благодаря ви. Нека сега чуем госпожа Руле. Е, благодаря. Аз е, също съм много благодарна на докладчика и е, приветствам допада ми ясната структура, приоритетите, които са развити в доклада. Но имам някои бележки. Говори се за работни места. По повод на предишния доклад, на втората част говорихме за това. Според мен тук е мястото на този въпрос. Е, и, и би трябвало да го развием във връзка с новите екологосъобразни технологии, технологиите за опазването на околната среда, авангарни технологии, които биха могли да бъдат източник на заето. Същност в съобщението си, е, посветено на структурната и кохезионната политика, комисията се движи именно в тая посока и ние ще внесем също съответното изменение. Е, в трета точка вие говорите за европейския патент, обаче ни казвате какво е предложила комисията в областта на стандартизацията. А нашата комисия би следвало да се заеме с този въпрос като един от своите приоритети. По-нататък в 8 точка, в 10 точка е, се говори за енергийната политика, е, за намаляването на така наречения екологичен отпечатък. Е, тези неща трябва да се доразвият е, и ние ще внесем съответните изменения. После обществените поръчки по-ясно трябва да бъде структуриран този въпрос. Добра идеята за оценка на тази област, но се готвят и две нормативни предложения и аз не знам как се вписва всичко това е, в идеята за усъвършенстване на нормотворчеството. Е, усещам известна фрагментираност. Е, а, и, и, и ако не погледнем от, от по, по-обща гледна точка, уредбата на обществените поръчки ще бъде доста фрагментирана. по 24-тото предложение на комисията вие всъщност не коментирате, заобикаляте въпроса, а през 2011 е, година комисията възнамерява, възнамерява да разработи общностен нормативен акт за уеднаквяване на достъпа до обществени поръчки в големите индустриализирани страни. И ние трябва да помислим под формата на въпрос за устен отговор ли, по, по някакъв въпрос да е, поискаме разяснение от комисията на, на следващата пленарна сесия. Отново опасявам се, че в противен случай е, усилията ни биха били фрагментирани. Е, благодаря. Освен Кожешник има думата, след това госпожа Билт госпожа Промта и накрая Кристиан Бозов. Благодаря, господин председателю. Много високо оценя работата на докладчика, защото за първ път правим толкова голям напредък по темата. Ще започна с някои общи бележки, после имам два конкретни коментара. Цяла сутрин слушам много внимателно докладчиците, разискванията и мога да кажа, че действително говорим за единия пазар като тема от първостепенно значение. Приветстваме доклада Монти. Той ми се вижда доста привлекателен, но пък и на европейско, и на национално равнище може много трудно да бъде прокарана идеята на доклада Монти. По някои въпроси в парламентарната ни комисия е, трудно постигаме съгласие, но когато в отделните държави членки се стараем да обясним предимствата на единния пазар, сблъскваме се с неохота, с изтъкване на местни проблеми от е, органите на местното самоуправление и така нататък. Ако искаме наистина да сме радетели на единния пазар, трябва да използваме форума на Европейския съвет и в този смисъл да призовем унгарското председателство да включи единния пазар като приоритет, ако вече не са го сторили. А сега конкретно по доклада на Кристиан Бусой. Може би има проблем с превода на чешки язик на материала. Но чешкият превод гласи, че трябва да създаваме нова система на ДДС. Предупреждавам, че е, уеднаквяване на, Д, на ДДС и на данъчните системи не може да бъде а, такава цел. Затова моля за корекция в доклада в този дух. C'est juste pour appeler euh, à parler Madame Corazabil. Merci. Uh, we'll also join, uh, my... colleague. Госпожа Краца Белт. Да, и аз се присъединявам към колегите, които поздравиха докладчика. Не става дума да трупаме нови и нови административни отговорности на плещите на предприятията. Надявам се, че този въпрос може да се изясни. Една обща бележка в началото, ако ми позволите. Силно се раздразних от силно идеологизирания подход, който разделя, разделя гражданите от а, стопанските субекти. Това беше в предишния а, доклад, но така или иначе не биваше да разделяме нещата изкуствено. И веднъж завинаги да разберем, това, което е добро за стопанските субекти не означава, че е лошо за гражданите. Което е добро за пазара, не означава, че е в ущърп на потребителите. В края на краищата, ако ще създаваме социална Европа, кой ще произвежда ресурсите да се изгради тази социална Европа? Кой ще я направи конкурентно способна? Кой ще създаде ресурсите за борба с безработицата? Ако не паднат оковите, които сега пречат на стопанските субекти да, субекти да действат, отговорът ще бъде няма кой. Моля ви, помислете добре върху този въпрос. От една страна вие казвате, гражданите и фирмите ни критикуват за бюрократизация. От друга страна, в друга част на доклада говорите за това, че искат по-малко процедури, уеднаквяване на изискванията и стандартите. Но факта за малките предприятия, всичко това вече е посочено, просто нека да си го припомним. Връщам се пак към доклада ви. Много трудно ще бъде да се премахнат всички пречки за свободното движение на стоки, а това е буквара на свободното движение на единния пазар. Ето защо е толкова важен пакета директиви за търговията с стоки. Често се говори за конкурентно а, способност а, в нашите разисквания, но един единствен път Европейската комисия употребява а, това понятие конкурентно способна Европа а, и след това като че ли го забравя. Ами ако не се конкурираме на пазара – с Китай, с Индия, с другите големи играчи на световната сцена? Как ще градим социална Европа? Как ще изпълняваме социалните си отговорности? И имам нужда от пояснения по още два въпроса, с ваше позволение. Точка 15 се призовава за обща консолидирана основа на корпоративния данък. Какво означава това? Ви моля да поясните. И подобно нещо няма ли да а, бъде проява на дискриминация спрямо свободата на избор на място на установяване? По-нататък, в точка 18 Призовава се комисията да насърчава развитието на сектора на търговските услуги и да предприема необходимите регулаторни мерки с цел защита на МСП. Бункери ли ще им строим? Противоатомни обежища, за да бъдат предпазени от всякакви въздействия. Благодаря, казва председателя, екипа в действие. Съвсем накратко, моля ви. Е е, Съвсем накратко, господин председател, понеже колегата Билд посочи, е, спомена доклада пряко трябва да коментирам. Три примера приведе колегата. По-малко бюрокрация, ненужна бюрокрация, интелигентна хармонизация в тази връзка. Примера, който дава закона за малките предприятия. Аз съм напълно съгласен. Е, спор няма. Но европейците не се нуждаят от безразборно дерегулиране, от неразумно дерегулиране. Това не можем да приемем. А, и е, до тук никой не, не, не спомена, че е, ай, никой не, не би могъл да твърди, че онова, което е добро за предприятията, е, е, е непременно лошо за гражданите. Ако наистина някъде е, е писано нещо в подобен дух, е, то е било неправилно разбрано. И госпожо Билт, вие, вие може би не ме познавате добре, но, но така като ме виждате, е, трябва да ви кажа, че съм бил, е, че, че бях министър, който въведе държавно-частните партньорства в държавните болници въведе управленските, частните управленски договори в държавните болници, така че Посявам се, няма на какво да бъда научен в тази област. А, прекрасно, казва председателят. Най-сетне дебатът се оживи, толкова по-добре. Нека се че госпожа Бромтърс, някои заключителни думи. Е, първо по доклада на господин Бусо и последната част, която гледаме и после всичко, което би искал да каже общо по пакета три доклада. След това ще дам думата на господин Бусой аз ще кажа няколко заключителни думи. Госпожа Каниет и господин Декампус, ако желаят също и мисля, ще успеем да приключим към и 30. Госпожа Брамт, мобилен телефон се намесва. Благодаря ви, господин председател. Ние, ние приветстваме това, че докладчиците и комисията е, търсят е, приоритети. Трудно е и, и това пролича днес в хода на разискванията. Много са нещата, с които бихме искали да се захванем. Честно казано, в началото е, в комисията е, започнахме с е, списък от около 200 мерки или действия, но, но наистина трябва да се изведат приоритетите, за да можем да свършим работа наистина. Нека не забравяме, че целта е да постигнем съгласие между трите институции за най-неотложните приоритети. И, и, и в това се състоят нещата за сега. Тук, тук не става дума за една или друга нова инициатива на комисията да бъде призовавана тя в една или в друга посока да работи. Е, нали, все пак не забравяме е, и това, че някои от мерките са по-осъществими от други, е, някои са по-конкретни от други. Например, признаването на професионалната квалификация, картата за професионална квалификация са въпроси на едно от първите места на дневен ред. Ние работим опорито по този въпрос. Наш, наш колега се допитва до, до съответните професионални съсловия. И, и това е нещо конкретно, което ще има своята добавена стойност, ще, ще действа. Разбира се, ще трябва да се отчете спецификата на различните професионални поприща. Обществените поръчки огромна област, засягаща множество политически направления, в това число иновациите, които вие ще обсъдите днес след обед, доколкото разбирам. Госпожа Руле твърди, че се очертава известна фрагментираност, разпокъсаност на работата в тази област, но нека имаме предвид, че по своя характер уредбата на обществените поръчки – засяга, както казах, различни е, специализирани области. Е, в обществените поръчки се е, вписват в различни магистрални, генерални инициативи, просто защото такъв е всеобщият характер е, на тази материя и, и чрез обществените поръчки е, много добри резултати могат да бъдат постигани в специализираните области на политиката. Като обща задача, разбира се, е да бъдат стимулирани държавните органи, възлагащи обществени поръчки, да харчат по-разумно, по-ефективно и по-ефикасно. Призовават ни да работим в посока към е, е, приватизация също. С това бих искала да благодаря. Благодаря ви, казва председател. Благодаря ви за ангажираността, която е, засвидетелствате е, в подкрепа на, на работа по този въпрос. Господин Бусой, бихте ли искали е, да кажете няколко думи? На... Да, благодаря, господин председател, на Романски. Благодаря ви. Благодаря на всички Клачици в Сянка, благодаря на всички колеги, които оцениха моята работа. Нека да се спра на кратко по някои от бележките, но така ли иначе ще ги обсъдим много по-обстойно по време на заседанията с докладчиците в Сянка в Страсбург. Към госпожа Гепхарт искам да кажа, че когато споменавам за Силициевата долина, това е само в подкрепа на общата идея да се подкрепят, подкрепя иновационната дейност. В доклада си говоря и за клъстери както и за опазване на околната е, среда в е, контекста на устойчивото развитие. Споменавам и за зелените технологии. Опазването на околната е, среда, климатичните изменения, устойчивото развитие, това са все елементи, които трябва да бъдат подчертани и аз наистина държа това да бъде обвързано с иновацията именно в тези три посоки. Бих искал да благодаря също така за оценката на съвместната работа. Имал съм възможност да говоря с Божа Верньо и съм съгласен с това, че трябва да бъде тук обхваната и политиката в сферата на енергетиката и транспорта, смятам да внеса изменения по този въпрос и само поради е, липса на място не съм споменал тези аспекти. Очаквам, разбира се, и предложения, така че да могат да бъдат изготвени компромисни варианти. Що се отнася до почтенските услуги, не съм имал предвид европейска почтенска услуга, въпреки че това според мен е добра идея. Само съм се стремил към правилно прилагане на директивата за почтенските услуги. Имал съм предвид по-специално мерките в подкрепа на електронната търговия. В банковата сфера, да, тя разбира се има своето място в този доклад. Очаквам изменения в тази посока от госпожа Верньо. По отношение на професионалните карти, съгласен съм, че се налага оценка на въздействието. Знам, че Европейската комисия работи по този въпрос. Не много отдавна бях докладчик в Сянка и изготвил и доклад по собствена инициатива. Някои представители на професионалните среди смятат, че ще е полезна подобна карта, други обаче не смятат така, смятат, че това е допълнителна бюрократична мярка. Такава карта не би трябвало да бъде задължителна. Това е моето мнение. А, този въпрос би трябвало да бъде уреден по предложение на комисията. Ако някой смята, че подобна карта ще облегчи е, движението е, на работници и търсенето на работа, за тези професии би трябвало да съществува подобна система. Смятам също така, че единното гише заслужава нашата подкрепа. По 18-та точка бих искал да внеса едно пояснение. Съгласен съм с вас, че а, лъжливата реклама, нелоялната конкуренция, въвеждането в заблуда на потребителя, това а, трябва да бъде обект на специални а, мерки. За сега такива конкретни не са предприяти, но бих искал да се обмисли възможността как да бъдат защитени средните и малки предприятия в взаимоотношенията с големите компании. Но трябва да направим така, че да бъдат прилагани тези мерки. На госпожа Руль искам да кажа, че създаването на работни места трябва да има своето място в доклада. И не е лесно да се избегне дублирания. Има кръстосани аспекти, елементи, които имат своето място и в трите доклада. Трябва да има приемственост и да се избегне дублиране на предложенията. По отношение на екологичната такса, на екологичен данък, смятам, че това е добра идея. Трябва да се разшири и всичко, което е свързано с стандартизацията. Това е важна тема. Това беше отбелязано по време на дискусиите в тази комисия. Е, това е една отлична мярка за засилване на вътрешния пазар. Не знам дали отделна точка трябва да се предвиди, но така или иначе този въпрос трябва да намери е, своето място. По отношение на ДДС. Не можем да говорим е, за хармонизиране на ставката в различните държави членки. Никога не бих отишъл толкова далеч. Смятам, че подобно предложение не би било полезно. Същият е отговорът ми и а, за данък върху корпоративен данък. Не бих а, пледирал за единна ставка и тук. Що се отнася до ДДС, смятам, че е добре да има една по-добра система за прилагането на ДДС и отчетността в тази област по отношение на данък, корпоративния данък, може да се хармонизира данъчната основа, но не единна ставка. Това си остава прерогатива на всяка държава членка – и може да играе този данък и роля в конкурентоспособността. Тъй като ми дават знак да приключвам, нека да благодаря на Европейската комисия за подкрепата. Моите поздравления за комисара Барние за акта за единния пазар. Наистина това е текст с отлични качества. Сега нека да съсредоточим, сочим своето внимание към приоритетите. Както казах, ще изготвя изменение за пет приоритета, ключови приоритети, но преди това ще изчакам измененията, които ще внесат колегите, така че искам да ги включа и тях. Не да се огранича само в собствените си идеи. Изчаквам и становищата на отделните комисии. Благодаря. Okay, well, Много ви благодаря. Благодаря на всички. Много плодотворно сутрешно заседание проведохме. Е, напълно оправдано беше е, да го посветим единствено на е, тази тема с трите доклада. Също така добра беше идеята да разделим материята на три доклада, защото всички аспекти са много важни. Благодаря на всички, особено на унгарското председателство. Виждам, че доктор Иниш е тук много внимателно следи Унгарският министр, е, с когото се срещнахме миналата седмица, заяви категорична ангажираност към темата и изготвянето на окончателна позиция на съвета по конкурентоспособността. И последно, графика. Първоначално предложението беше 7 февруари 12 часа крайен срок за внасяне на предложенията за изменения, но като имаме предвид, че ще се гласува на 28 февруари, или тук ме поправят, казва председателя на 7 март, на специално заседание в Страсбург. Има едно-две предложения да поудължим срока за внасянето на изменения – но пък от друга страна ще ни трябва време да се разработят компромиси. Ето защо можем да удължим крайния срок от 7 е, на 10 февруари сряда. Но във всички случаи докладчиците трябва да договорят е, компромиси е, и това да не забави разглеждането на измененията към 28 февруари. Затова ми се вижда разумно срока да е 10 февруари. Ако нямате нищо а, против, 12 часа, повтарям 10 февруари, 12 часа, крайен срок за внасяне на измененията, 28 февруари за разглеждането им и 7 март в Страсбург, понеделник, гласуване на предложенията по същество. Ще сме получили всички становища. Няма да чета всички подробности. Само искам да ви уведомя, че имаме становища от економическата комисия, комисията по заетостта, правната комисия, комисията по гражданските свободи, комисията по външната търговия и комисията по регионалното развитие, както и комисията по петициите. Естествено, днес чухме и транспортната комисия. Много радващо е, че толкова много комисии проявяват е, активен интерес към нашата работа. Освен господин Кройцман, е, друг е, докладчик от другите комисии не присъства, но вие ще поддържате контакт. Един коментар, не знам дали имате решение, каза господин Бусой. На 28 феврари имаме седмица за групата и ние ще бъдем в Копенхаген, няма да бъдем в Брюксел. За мен ще бъде проблематично да присъствам, но ако друго техническо решение няма, може разискванията и гласуването да проведем заедно. По електронната почта можем да го договорим с секретарията, просто искам да сте информирани за този проблем с групата на АЛДЕК. Да, 28 февруари е единствената ни възможност. И имаме само час и половина за гласуването в Страсбург, затова там нямаме време да разглеждаме измененията. Винаги можете да представите позиция писмено или пък да упълномощите ваш колега от екипа ви да представи измененията но целият график е така съставен, че няма да можем да маневрираме повече от това. И така, благодаря на всички. Искам да ви припомня, че точно в 15 часа ще се срещнем с комисаря по иновациите и научните изследвания, тема, която е тясно свързана с утрешната ни. Много